Колеги, possiamo cominciare? Уважаеми колеги, със сигурност ще дойдат още колеги. Първо, относно седма точка, глобалното управление до 2025 година – Искам да приветствам нашите гости тук, които ще се изкажат. Чувани Греви е тук, който е от Института за национална сигурност в Париж и той от години се занимава с въпроси по сигурността. Също така тази служба изготвя и прогнози. Вие разполагате с доклада пред себе си, също и по електронен път ви е бил изпратен. Това е една инициатива, която беше подета през 2009 година и Това е една инициатива, която се занимава с въпросите, свързани с геополитиката в бъдеще. Светът се развива с много по-бързи темпове, отколкото самите институции могат да отреагират на това развитие. Ето защо е важно да се развиват стратегии, които да отговарят адекватно на тези изменения. важно е да има сътрудничество с Русия, Китай, страните от залива и други такива стратегически партньори. Това всичко ще е от полза за развитието на една глобална политика. Джейм Елис, той даде идеята за тази инициатива и за начина по който да бъде осъществена тя. Сега Искам да дам думата на Матио Барус и след това на Джовани Греви. След това и колегата Джем Елистън може да вземе думата. И така. Предвидели сме и... Нашите експерти. Благодаря, че ме поканихте да дойда и говоря за този доклад, изготвен между Националният е, съвет по разузнаване, чието представител съм и е в Института за проучвания на сигурността на Европейския съюз. Ще посвета известно време да говоря за предисторията на доклада. След това ще ви дам е, е, представени заключения, след което Джовани ще навлезе в е, подробностите на този доклад, преди да започне и дискусията по него. Предисторията е, че съвета по разузнаване, чието представител съм от щатите, всяка четвърта година изготвя доклад за глобалните тенденции за 15-20 години. Последният, който публикувахме, беше през ноември 2008. Ние го представихме тук в Европейския парламент през декември, януари, <clears throat> след неговото публикуване. Идеята за тази публикация беше да се помогне на новата американска администрация да има по-широк поглед напред 15-20 години, да им помогнем в усилията им за разработване, за поставяне на начало на разработването на една дългосрочна, но не само дългосрочна, но и средносрочна стратегия. Едно от заключенията на този доклад е, тъй като имахме дефицит в управлението, за следващи, такъв дефицит за следващите няколко десетилетия и по тази причина няма да навлизам в голяма дълбочина, но беше ясно, че управлението е въпрос, а, за който си заслужаваше да се посвети повече време, да помислим за възможностите, да го разберем по-добре и как да го променим. Как да променим и да компенсираме този дефицит. Джовани вероятно ще разкаже повече за това, което прави неговата организация, дългосрочни изследвания, но сме стигнали до едни и същи заключения. Несъмнено, поне на мен така ми а, се струва, че е съвсем разумно, а, че Штатите и Европейския съюз а, играят своите роли в а, създаването и управлението а, а, на тези институции. А, ние трябва да обединим усилията си да помислим за това какви промени са нужни така в по-далечен хоризонт и какви биха били последиците, ако този дефицит продължи. И в резултат от всичко, от това обединяване на усилията и ресурсите, ние изготвихме един проект, както каза председателя. Посетихме <clears throat> всички големи центрове в, на управление в света, за да разберем с какви проблеми се сблъскват те а, и къде виждат тенденциите а, за бъдещето. Както и самото заглавие показва, глобално управление в критично състояние, в момент на критично състояние, а, както беше споделено в по-ранните доклади, ние сме загрижени по различни, поради различни причини – че глобалните и дори регионалните институции, които познаваме, не са адекватни на това, което, на което сме свидетели, тенденциите, които се очертават за бъдеще. По две основни причини. Първата е предизвикателствата пред нас. Очевидно, системата на управление, тази, която познаваме от 45 години насам, е доста разумно. Това не можем да отречем, но предизвикателствата пред нас са. Ние а, идентифицирахме няколко конкретни в нашия доклад. Това са тези свързани с въпросите на ресурсите, вода, храна, енергия, а, също конфликтите, страните, които изостават, които не могат да постигнат ръст като останалите, а също така и въпросите пред нас на хоризонта. Неща, които са добре видими и са все по-голям източник на притеснение за нас, като миграцията, един въпрос, революцията в биотехнологиите, различни институции, които се занимават с управление, се опитаха да ги решат, но безуспешно. Тоест, нужна ни е по-широка рамка. Това е единият е, набор от въпроси, именно предизвикателствата, които са резултат или продукт на видяното, наблюдаваното от нас е, напоследък е, в рамките на глобализацията. която до голяма степен е полезна и дава добри резултати. Имаме едно повишаване на благоденствието в глобален мащаб, но остават и въпроси, които, на които, които току-що повдигнах, за които се, трябва да се положат по-големи усилия. Значи това са едни от нашите проблеми. А Другата страна е а, многополярността, която нараства в света. Това са проблемите, които искаме да осветим. Вече председателя спомена местата, които посетихме. Няма да се спирам детайлно на всяка от тях, но по същество самата система на управление – е, е била е, изготвена за 1945 година, след военния период, не е взела предвид, е, че ще излязат на хоризонта такива големи нови държави. Също още една идея относно организирането на международния ред те, е, тя гледа тази концепция на ООН като законна институция, но следствие на мащабните реформи тази система, сегашната система, започва да губи а, легитимност. А, може би става ясно, така, най-вече сред а, западните специалисти в тази област, че ударението е върху легитимността и е справедливо да се каже, че много западни страни са обърнали повече внимание на ефикасността, ефективността като важни критерии. От нашите пътешествия ударението беше по-скоро върху законността. И както вече казах, тези новопоявяващи се държави са все още бедни, Например, Китай е втората голяма економическа сила. Има огромно глобално въздействие, но тяхната гледна точка продължава да бъде от, е, на страна, която все още е ново появяваща се. Има огромно население, но което живее в голяма бедност. Така че фокусът си остава повече вътрешен там. Едновременно с това те търсят е, е да видят как е, ще, какви промени стават в глобален мащаб. Аз очаквам, така както сме го отразили в доклада, инициативата да се разгледа глобалната управление а, да се концентрира на Запад за сега и да имаме възможност да помислим как да променим глобалното управление. да огледаме цялата международна система, защото ако не го направим, тя ще бъде подкопана. Нейната сигурно ще разгледам накратко сценариите. Първият е това, което за мен е сегашното, сегашната тенденция, която си прикарва път, но едва ли ще бъде устойчива, като имаме предвид вида кризи, които изпитваме в отделните сфери, така както сме ги идентифицирали в доклада. Второто, <coughs> което фрагментацията, мисля, че вече наблюдаваме това явление, особено в следствие на финансовата криза, забавенето в глобализационния ръст – който е малко повече регионален, но не дава добър знак в една дългосрочна перспектива, защото ще подкопае глобалната система. Третата, третото, а положителното е едно бъдеще за глобалното управление. Едва ли ще се случи, а, защото имахме криза, която като че ли а, предизвика <clears throat> съзнанието, че ако не си сътрудничим, ако не обединим усилията си, няма да имаме успех и накрая конфликтите. Едва ли. Но трябва да помним, че в контекста на глобализация бяхме свидетели на неуспехи. Едва ли е възможно а, да а, се надяваме на добър успех, ако нещата така а, продължат. До тук ще спра и ще дам възможност на Джовани да навлезе в детайлите на нашето проучване. You, um, be... Благодаря, господин председател. ще иллюстрирам някои от констатациите на нашия доклад. Нека се върна малко назад към документа, който беше предшественик на това наше упражнение. Новата глобална главоблъсканица. И аз мисля, че това е все още много валиден документ в много отношения, защото основното заключение беше, че в присъствието на исторически тенденции, които променят международната система, глобалният контекст за европейска интеграция ще стане по-влиятелен и в определене на бъдещето благодействие на Европейския съюз и стабилността на неговия регион. В присъствието на а, инерция, която а, преобразува международната си, на, положение. А, Европейския съюз има избор дали да понесе една промяна, да бъде обект на промяна или да бъде субект на тази промяна. Той да я направи. В този от следствие на това, този сигнал за действие от 2006 година, всички, последните събития го а, потвърдиха. За да си субект на промяна на международно и глобално ниво, трябва да знаеш къде са ти интересите, къде са, какви са ти целите. Една от основните цели на Европейския съюз, разбира се, е да създаде многостранни ефективни системи във всички институции, които могат да управляват на, на, на международно ниво. Така че това беше един естествен избор, бих казал, от страна на а, нашата организация, на нашите партньори в Европа и в Съединените щати да се фокусират върху глобалното управление 2025 година. Тоест един опит да се видят средносрочно и, кратко, и дългосрочно нещата и да дискутираме с нашите партньори по цялото земно кълбо, какъв вид сътрудничество трябва да а, имаме по някои от основните предизвикателства. Мат спомена, че може би не сме а, така близо все още до един нов дизайн на, на тези институции, защото Всяко от тях има различни а, приоритети, но има и една обща диагноза на всички, на основните предизвикателства, промените в а, а, климата, уязвимост и така нататък. Но ние всички ги признаваме, но имаме различни модели, да речем, за законността, легитимността. Тоест, поли, няма политическа среда за основна, така съществена реформа на много, многостранните структури. Но вече има някои неща, които показват как ще се развият нещата в глобалното управление. И тук искам да напомня три, набързо три основни неща. Първо, неформалните клубове и неформалните групи или съответните гета. Г20, разбира се, е най-изявеното през последните няколко години, но, но не единственото. Да си спомним, че много държави се обединяват по различни начини, по различни въпроси. Имаме преговорите по, по климата, от е, страните от Южна Африка, Индия, и Китай, които е, поставят ударението, други, които поставят ударение върху економически въпроси, гипса, група е, от страни от Южна Африка и така нататък. Значи, когато големите сили са ревниви за своя суверенитет, дали волю или неволю, поемат, да поемат ангажимент. Тези неформални срещи на върха и групи дават възможност за една степен на координация, координиране на националните политики в момент на криза, както сегашната економическа и социална криза, която започна 2008 година, давайки възможност за маневриране на национално ниво. Значи това е една, един формат на управление, който добре пасва сметки и вероятно през следващите няколко години реалността на международните системи ще покажат необходимостта от сътрудничество. Но има известно нежелание от страна на нашите партньори да признаят устойчивостта на някои такива форми, като например Г20. Виждаме, че някои от очакванията около бъдещето на Г20 се поставят под въпрос а относно възможността да разшири дневния си ред, а, извън това да бъде пожарникар на кризата. Това са въпроси, при които законността, легитимността се отнася не само до членството, което се поставя под въпрос от някой, но и до приоритетите, които Г20 си а, у, у, а, очертава на своя дневен ред, виждат, биват видяни като малко западно ориентирани, т.е. да разрешат североатлантическата економическа, а не глобалната криза. Но това е друг въпрос, независимо от а, това, подробностите g 20 или друг формат, този модел на управление обединява няколко основни държави, и доприна, които допринасят с а, предложенията си в управлението на общи въпроси и ние искаме да го видим все повече и повече. Втората точка от интерес е по-голямо, по-широко регионално сътрудничество в най-важните региони. Най-важният е, случай е Източна Азия, но имаме вече сигнали и в Южна Америка, и в Африка. Тук е, става ясно, че няма ясна пътека пред е, тях да, регионалното сътрудничество ще се разшири, ще се задълбочи, разбира се. Това не значи, че няма да се раз... задълбочи, но ще бъде един труден, противоречив процес. Но виждаме фактори, които като че ли тласкат към повече, по, превес на регионалния диалог и координиране. <coughs> Финансовата и економическа криза със сигурност, според нашите партньори засили чувството на само а, а, разчитане на собствените сили. Ако многостранните институти не го видят и не могат да го предотвратят, тогава ние трябва да сами със собствени усилия да го направим, да се защитим от този вид економическа и социална криза, която сме изпитвали и по-рано, да разчитаме на регионалните си пазари Именно това наблюдаваме в Източна Азия и Южна Америка. След това факт е, че може би преместването на ударението на силите е на регионално ниво, като държави като Китай, държава като Бразилия, те определят посоката на регионалния диалог а, и го правят още веднъж, правейки картината доста а, широка, противоречива инвестиции в местни платформи, регионален диалог, за да се канализира тази увеличаваща се сила на дадена държава по един по-удобен начин, да няма толкова конфронтация. Тоест една конвергенция а, към а, ориентиране към регионалното сътрудничество. Япония <coughs> също се замисля как да, си, да сътрудничи с Китай като нова сила. Що се отнася до този втори въпрос, има още какво да се каже, но времето ми е кратко и ще се преместя до, към третия въпрос, с който ще, прекъс, ще свърша. Третата област, която искахме да осветиме, ролята на недържавните играчи. Това е стопанския сектор, неправителствените организации, гражданското общество и научната общност, експертите по много начин. Така ние усетихме приноса на тези актьори, на тези играчи, които играят все по-голяма роля в управлението. Една роля, която расте всячески. Те дори могат да определят и дневния ред. Имаме такива вече случаи, някои от които много типични, да могат да намират и решения и да ги изпълняват. Нека си се помислим за сложността, научната сложност. Нужни са познания за много от предизвикателствата пред нас, да речем климатичните промени, глобалното здравеопазване и други. Биотехнологиите, една нова граница или хоризонт за научно-техническия прогрес. И ако се справим на всички тези въпроси, научният сектор, бизнеса, могат да предоставят и стандарта, и етичните кодекси, как моралните кодекси, как да се държим. Нещо, което го няма толкова в международните споразумения. Т.е. така наречените меки, меко законодателство. Те предоставят познанията и гарантират също едно добро ниво на надзор – и на съвместимост между мерките предприяти на национално ниво. Още веднъж, ако многостранните системи, т.е. твърдотите закони, не могат да се справят. И ще заключа като кажа, че това са три области на напредъка, който зарегистрирахме като много обещаваща, говоряки с нашите партньори, нашата оценка че напредъка всички тези посоки е интересни, цени, ние го приветстваме. Но не е заместител за една по-дългосрочна реформа на а, официалните институции в глобалното управление, почвайки с ООН, които ще са нужни на някои етапи, а, за да се моделират нещата. Економическата и финансова криза ни а, постави почти на ръба на, на пропаста. Имаме Г20, който малко се оттегли. Повече кризи се очакват, например в контекста на климатичните промени. Ще ни трябват по-силни институции за, поради по-високите изисквания на легитимността и представителността. Защото тези области на напредък ни помогнаха да а, идентифицираме пътя напред. Благодаря. Eh, Благодаря за интересните изказвания. Е, сега ще открия дискусията. Джеймс Алис благодаря, господин председател. Е, добър ден. Е, бих искал да отправя три кратки бележки. Благодарен съм е, на двамата авторите на документа за отлично свършената работа, тъй като те по един прегледен, четлив начин са изложили предизвикателствата, пред които се изправяме е, в едно хармонично съчетание е, с налагащите се изводи. Това не е обичайно в отношенията между Европа и Америка, трябва да кажа. За пръв път е, съветът, Националният съвет по разузнаване е, е автор на съвместен документ с организация, която не е от Съединените щати. Е, това е забележително. А и на повечето посещения, е, на които присъствах и аз, е, в Китай, в Индия, не ни питаха какво правите заедно, САЩ и Европейския съюз. Не изразяваха очудване от това по-скоро изненадата си, е, че толкова дълго сме се бавили. И разбира се, изводите, които са направени, ще бъдат основа на политически разработки в дългосрочен план. Ако вземем за пример само економическата взаимозависимост, един от проблемите е противоречието между необходимото глобално сътрудничество и ревностното отношение на някои национални органи към економическата самостоятелност. Светът е многополюсен, това е едно. На второ място недържавните субекти ще играят все по-решаваща роля и при създаването на външнополитическата служба на Европейския съюз в Европа се нуждаем от нещо подобно на Националния съвет по разузнаване, за да можем да положим политиката си върху осведомени преценки на положението. Понататък смятам, е, че е, трансатлантическото партньорство отдавна трябваше да бъде възобновено и е, докладът, който ни се представя, бие камбаната в това отношение. В Европейския съюз действа стратегическа концепция, знаете, С-2020. Няма такъв стратегически документ за диалога между САЩ и С. Крайно време е да сторим това. В противен случай огромните възможности, които предлага сътрудничеството, няма да бъдат е, оползотворени. И на последно място, е, мисля, господин председател, бихте могли да поставите този въпрос пред бюрото на нашата комисия е, с оглед е, изработването и приемането на доклад по собствена инициатива. Мисля, такъв един доклад би бил много уместен принос за разпространението на съдържанието на този много важен доклад. Благодаря, господин Аткинс. Благодаря, господин председател. Аз съм до някъде разочарован, че няма достатъчно колеги тук тази сутрин, които да оценят съдържанието на доклада. Не съм имал възможност да се запозная още с документа, макар и добре да познавам колегата Елис, за да съм сигурен, че докладът ще бъде продукт от високо интелектуално качество. Запознал съм се с резюмето, разбира се, и я бих могъл да предложа няколко кратички извода, които вероятно не са съвсем добре осведомени, но, но позволете ми все пак да ги изложа. Ако песимистично приемем, че Европейският съюз всъщност няма желаната от нас тежест в световен мащаб, било то пред Съединените щати или пък в Близкия или Далечния изток, то е защото до голяма степен не можем да постигнем съгласие помежду си на Европейският съюз да говори с един глас. По-нататък, ако приемем, че ООН е, е една беззъба организация, а организации като Световната търговска организация практически са в застой, от друга страна имаме предвид растящия фундаментализъм и екстремизъм, то светът се оказва едно сложно място, е, изпълнено с проблеми, които някак никой не желае и не се умява да реши. Това е, смятам, духът на доклада и от него следва много простия ми въпрос. Какво от тук нататък? Колегата Сивия си има думата. Благодаря, господин председател. Оплакваме се, че малко хора присъстват е, тук на тези заседания, но, но толкова по-добре. Онези, които са тук, очевидно проявяват интерес. Да се надяваме, че за сметка на количеството ще постигнем качество. Така че е, не се притеснявам от е, сравнително слабата посетеност. Пък и когато въпросът се поставя на дневен ред от 9 часа сутринта, очевидно залата няма да бъде кой знае колко пълна. В такъв ранен сутришен час едва ли повечето хора могат да се издигнат на необходимото интелектуално равнище. Още повече човек трябва да се запознае предварително с доклада, имайки предвид, че не всички владеят е езика, на който е написан доклада. Това е толкова по-разбираемо. Та моля да се обърнете с разбиране към мен, е, да, бъдете снисходителни. Бележките ми са предварителни. Вероятно някои от тях няма да бъдат съвсем издържани. Но идеята е, идеята е привлекателна. Е, е, нещата се свеждат до съмненията. Много доклади има, които твърдят, че нещата са такива и такива и практически не, не търпят каквото и да било възражение. А в този доклад са споделени много съмнения, е, много бели е, петна не са е, прикрити, много въпроси остават без отговор. И така получаваме една по-реална представа за състоянието на многостранната политика днес. Наистина трудно могат да бъдат предвидени господстващите в непосредствено бъдеще фактори. Подчертава се растящото значение на недържавните политически субекти, в това число гражданското общество, деловите среди и така нататък. И стигаме до извода, ако това изобщо може да бъде извод, че Опитваме обстановката, очертаваме новите явления, които все още не познаваме достатъчно добре. Така че без продължаване на работата, възоснова на този доклад, то и самият доклад ще остане неудовлетворителен. Да бъдат задавани въпроси, разбира се, е необходимо. Но въпросите следва да бъдат последвани от усилия да бъде намерен отговор. Аз на своя реч ще задам три въпроса, като се надявам да ми отговорите изчерпателно. Първо, смятате ли, че системата за управление на международната политика е неефикасна, не действа и ако е така, не следва ли това да се признае на висок глас? В продължение на 20 години се занимавам с политика. Бил съм свидетел на инициативите за реформа на ООН, аз съм за, е, но, но докъде ще стигне този процес, не знам. Вторият въпрос е за Европейския съюз. Нещо ново за нас, поляците, какъвто съм и аз. Вие споменахте биотехнологиите, не споменахте обаче интернет. Не смятате ли, че интернет може да има огромно въздействие върху развитието на обстановката в световен мащаб. И, и накрая, е, вие уклончиво сякаш заявихте, че може да очакваме въоръжени конфликти. Но пък военният фактор, военната заплаха има огромно влияние върху поведението на хората, върху международните контакти, върху международните пътувания. Така че, ако можем да очакваме въоръжен конфликт, то какъв конфликт би бил той? Благодаря. Вероятно следва да подчертаем, казва председателят, че насрочихме заседанието за 9 часа, тъй като господин Бароз трябва да пътува по, по обед. Но, наистина, макар и да сме малцина в залата, качеството вече се очертава достатъчно високо. Извинявам се, господин председател, че позакъснях и смирено правя оговорката, че се изказвам без да знам за какво става дума. Но темата е изключително важна. И документът, който ни е представен, вижда се от сега, от един бегал преглед, е от много високо качество и е необходимо работата ни по този документ да продължи, да, да организираме следващи е, срещи, за да, за да задълбочим разговора по отделните елементи на този доклад. Какви са предварителните ми бележки? Що се отнася до световното управление, до глобалното управление, ние всички смятаме, че то е важно, но трябва да се запитаме откъде започваме, каква е стартовата ни позиция и на къде сме се запътили. Въпросът е такъв. Дали да градим света такъв какъвто искаме да го видим, или пък да се съобразяваме със света такъв какъвто е. Край на кращата, реалността е реалност, но пък може да се твърди, предполагам вие твърдите това, че реалността следва да се промени, да се реорганизира по някакъв начин. А по-нататък вие говорите за Европейския съюз и аз бих искал да просто да, да получа оточнение е, от вас. Е, сред големите световни играчи, да кажем, Европейския съюз е от нововъзникващите от средна величина, не, нека така да кажем. Но пък дали Европейският съюз няма най-големият относителен потенциал за промяна. И съответно, дали тази промяна не е най-обещаваща, що се отнася до въздействието, до ефекта върху бъдещото световно управление. Например, ако вземем Китай като основен играч, едва ли Китай би могъл да се промени със същите последици за световния ред. Не съм сигурен дори, е, макар и по, по, по, по различен начин, е, че е, Съединените щати биха могли да се променят по този начин. Но пък Европейският съюз има потенциал за развитие, има потенциал за промяна и и то промяна, която е, е, да бъде значима на световната арена. По-нататък смятам, че трябва да определим днешните центрове или полюси. Добре, полюсите са много. Но, но дали става въпрос за концентрични кръгове или за центрове на мрежи или за върховете на пирамиди? И още нещо. Е, едно много костеливо понятие е, днес е, е понятието за съседния район. Е, и най-проблемният от тези съседни райони е споделеният съседен район. Знаете, Европейският съюз е в съседство с определени страни, но с тях и с тези региони е в съседство и Русия. И другаде по света също се наблюдават такива противоречия и, и съперничество за влияние е, в съседните райони. И, и най-сетне световното правителство, световното управление следва е, да зачита е, в световен мащаб принципа на субсидиарност, понеже е, същината на субсидиарността е поемането на отговорност. А отговорността е необходима, ако ще градим ред, а не просто система от противовесни механизми, които ще удържат амбициите на едни или други. Така че субсидиарността и световното равновесие. Така бих искал да формулирам въпроса. И е, отново правя оговорката, че така просто нахвърлям някои предварителни бележки, без да съм се запознал детайлно с, с доклада. Благодаря. Господин Качин, желаете ли? Благодаря. Господин председател, Приветствам материала, доклада, който ни бе представен. Резюмето също е, е много поучително и в този контекст, мисля, възникват няколко дилеми. В Европейския съюз ние добре познаваме своята взаимозависимост и потребността да бъдем солидарни и отговорни пред себе си – континента и света като цяло. Знаем също така, че Европейският съюз следва да бъде пример, образец за останалите. И въпросът ми е, как гледа Америка на тези предизвикателства? По какъв начин Съединените щати биха могли да бъдат пример за останалата част от света при решаването на установените предизвикателства? Имайки предвид още повече сегашната финансово-економическа криза, както никога до сега, тази криза засяга целия свят. Днес тероризмът не е такава заплаха. Днес се боим не от терористите, а от загубата на работа. А сред онези, които вече са в пенсия, цари опасението за бъдещите пенсии. В Европа е, се надига вълна на протести, подклажена именно тези опасения. И след като знаем причините за днешната криза, а именно огромни бюджет, бюджетни дефицити на Съединените щати в продължение на десетилетия, бюджетни дефицити финансирани или ако щете прикривани чрез а, а, закупуване на азиатски активи, на азиатски облигации. Питам, на какво могат да ни научат Съединените щати тук в Европа? Какъв пример биха могли да ни дадат, за да отговорим на вълнуващите ни въпроси? Позволете ми и аз да добавя един въпрос, казва председателят. Световното управление е въпрос много, много важен от е, международно значение и предполага участието на различни страни управлението на сложни проблеми, като е, разпределението на водните, на енергийните ресурси, на миграционните потоци, налага това. Но и националните стратегически интереси на големи страни, като, като Китай, е, който е особено активен навсякъде по света и особено в Африка, стремейки се да придобие контрол върху стратегически природни богатства, не може да се пренебрегва. И въпросът ми е колко трудно ще бъде примиряването на принципите на световното управление от една страна и, е, нека така да се изразя, националния егоизъм. Особено, що се отнася до енергоисточниците на планетата. И втори въпрос. Търсейки решения за развитието на най-бедните в света, колко трудно според вас би било да се установи ефикасно и ефективно управление на местно равнище, така че намесата ни да допринесе полза. Всички добре знаем, че много от проектите за, за развитие и за помощ постигат неуспех поради липсата на местно управление, поради липсата на елементарна техническа и социална инфраструктура. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати, за зададените въпроси. Това са въпроси в съзвучие с онези, на които се натъкнахме и ние работейки по доклада. Следва да подчертаем, че този доклад, както и, и други предшестващи го, посветени на глобалните тенденции, представя усилие да бъде задействан, да бъде наченат процеса, така че онова, което докладът съдържа, не е окончателно в отговор на казаното от, от един от е, депутатите, че видите ли докладът не, не дава кой знае какви отговори, че бъдещето е крайно неопределено. Да, така е. Ние, ние непрекъсно подчертаваме това, но докладът според нас би стимулирал дискусията. И е една от основните цели на, на това първо упражнение, така да се каже, е САЩ и ЕС да обединят усилията си както в анализа, така и в разработката на политик. И надеждата ни е да сме хвърлили светлина, достатъчно силна, върху очертаващите си предизвикателствата е и едната, и другата страна, и САЩ, и Европейския съюз да осъзнаят необходимостта от обединяване на своите е, усилия и интелектуални, и политически. Що се отнася до техническия прогрес, до, до, до технологиите, радвам се, че повдигнахте този въпрос. И вие е, основателно посочихте, че докладът е, съдържа раздел е, за биотехнологиите, но сме имали предвид и световната мрежа и интернет. И важното тук е, с оглед на бъдещото функциониране на международната система, че интернет е отрешаващо значение, особено за стимулиране, облегчаване на действията и инициативите на гражданското общество. И, и както каза Джовани в своето експозе, гражданското общество навсякъде по света не може да функционира без интернет. И вече с поглед напред към бъдещето, все повече и повече хора ще получават достъп до интернет. И така гражданското общество ще расте, особено в развиващите се страни, където сега определено има граждански дефицит. И тук наистина можем да говорим за информационно-технологична революция и, и наистина – Съгласни сме с вас. Е, е, техническият прогрес е във всички свои измерения съществен за, за по-нататъчното развитие на световното управление. По-нататък, <clears throat> как си представяме развитието на това световно управление? И в доклада си ние се опитваме да, да, да докажем, че действащите формални институции и организации следва да бъдат реформирани. Но, както посочи Джовани, различните елементи, формални и неформални, наред с основните играчи, ще имат много важна роля в бъдеще. Имайки предвид колко е сложна система, не бихме могли да минем без тези по-неформални форуми и, и структури. И, и всъщност едно от големите предизвикателства е, които предстоят, е, че наред с Бразилия, Русия и други, след 10 на 15 години <clears throat> ще се появи още един ешалон, който ще бъдат групирани страни като е, Индонезия, като, като Мексико, И така функционирането на, на световния ред, на световната система ще става все по-трудно и по-трудно. И един от начините да функционира този наистина многополюсен, повече от многополюсен свят е да действат много неформални институции, е, които да обезпечават работата на, на формалните. Особено когато става въпрос за намеса. Джовани, благодаря ви за многото интересни въпроси. Наистина няма време да се впусна в подробности в отговор на, на всички. Но, какво от тук нататък беше зададен такъв въпрос? Какво да се прави? Независимо как ще оценим световното управление, като ефикасно или неефикасно, е, трябва да си зададем този въпрос. И, и разбира се, през последното десетилетие наблюдаваме все по-ниска ефикасност на, на световното управление поради новите предизвикателства, поради взаимосвързаността на тези предизвикателства и поради това, че те подронват авторитета на международните институции на фона на е, е един много комплициран международен дневен ред – е, с различни противоречиви е, позиции на е, една или друга от големите сили. А, така че, предвид всичко това, не ни предстои кой знае е, е, какъв е, мащабен исторически конституционен етап. Въвеждане на нещо радикално ново. Но трябва постепенно да се работи по нови начини на провеждане на международното сътрудничество, които да обхващат в руслото на, на процеса някои от междувременно възникналите неформални е, структури. Форуми на експерти, на гражданското общество, големи благотворителни организации. Има, има, има добри примери в сферата на здравеопазването, в сферата на хранителната е, и, и е, продоволствената и водната сигурност. А е, има възможности и в областта на ядрената безопасност и неразпространението. Така че добра практика има. И целта е този неформален положителен опит да бъде приобщен към формалната структура на, на е, международната политика, която тя пък сама по себе си рано или късно ще трябва да се реформира, за да стане по-предсказуемо международното сътрудничество. И да, съгласен съм, че понякога е, е, Европейският съюз бива посочван с пръст като е, е, една не особено активна, а дори и западаща сила. За сметка на това пък Европейския съюз наистина има потенциала да, да бъде нова, все по-убедителна сила. И много от партньорите ни е, по света го твърдят като в същото време сочат липсата на политическа сплотеност. Е, това лято, например, по време на финансовата криза е, върху Европейския съюз е, падна сянка на съмнение дали той самият е в състояние да обезпечи оцеляването на безценния си социално-економически модел. Копенхаген, между другото, в това отношение е един, е, е един много, много добър пример. И накрая, в отговор на зададения от председателя е, въпрос, особено за моделите на развитие, за връзката между местното и глобалното управление. Много е интересен този въпрос, защото подходът на ЕС, на САЩ, на партньорите ни не е един и същ. И, и наистина трябва да се, да се търси някакво съгласие, някаква а, пресечна точка на усилията ни. В Европа ние е, смятаме, че е, политическото управление е предпоставка за устойчив економически растеж. Други Китай е характерен пример за това, смята, че сам по себе си економическият растеж е предпоставка за постигане на по-висока политическа стабилност и в крайна краища на по-добро политическо управление. И между тези две позиции, между тези два подхода определено има диаметрална противоположност. Предизвикателството, разбира се, е да се потърси средния път – Що се отнася до способността на, на местната економика, на местните общности е, да взаимодействат е, с международните донори за развитие, е, на този въпрос особено внимание обръщат нашите африкански партньори, посочвайки, че знанието определено не достига. Това е най-сериозният недостиг на, на Африка – е, и това подронва авторитета на африканските е, представители на международната арена. А и по-широко погледнато, що се отнася до недържавните субекти в световната политика, е, бих казал, че констатирахме нещо интересно. Една, една неравномерност на, на ролята, на приноса на едните и другите. Западните обикновено водят своето послание в дневния си ред. И това се приветства в останалата част от света, но пък е, от друга страна възниква въпроса за приобщеността на останалата част от света към този дневен ред. Е, за способността той да участва в този разговор. Е, networks, including on development issues. Thank you. Please. Моля. Крадък отговор на колегата ми. Така както аз разбирам нещата, основата на този документ е интереса към Индия, Бразил, Москва и другаде. Като гледаме какви са дългосрочните перспективи, всички от тези, които се занимават с тях – и мисля, че трябва да се върнем, господин председателю, защото и Европейския съюз трябва да присъства на този род заседания, като във Вашингтон, защото става дума за глобална мрежа и ние не можем да отсъстваме от нея. Благодаря, колеги, уважаеми колеги. Благодаря на нашите докладчици, господин Бърлс и господин Греви а които поведаха една важна дискусия. А, и нека секретарята да бъде готов да организира една бъдеща среща. Благодаря. Колеги, il punto Следващата точка, уважаеми колеги, да разгледаме проекто становището. за предоставяне гаранции от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществени извън Европейския съюз. 61 изменения са внесени. Темата е много важна и парламента взима е процедура на съвместно решение. Давам незабавно думата на господин Пейон, след което ще има дискусия. Благодаря, господин председател. Вече проведохме обмен на мнение и тази връзка бих искал да благодаря на е, различните членове на комисията за взаимодействието. Бих искал сърдечно да благодаря на докладчиците в Сянка и на, и на техните сътрудници, с които до вчера обменяхме информация. Благодаря съответно на госпожа Янако, на господин Ламсторф и на госпожа Отала, с които успяхме да обогатим текста, но определено по сложни въпроси постигнахме и компромис. Благодаря на администрацията на парламента, е, която има решаващо значение, имайки преди колко са сложни е, е, въпросите. Винаги, когато ни бяха необходими експертни мнения, ги получавахме. Така че е, днес, е, мисля, представяме един много удовлетворителен текст. Няма да се връщам на е, констатациите и мненията, които бяха изразени в самото начало на работата. Ще кажа няколко думи за онези изменения, които не можахме да приемем. Е, примерно, онези, които възразяват на даването на какъвто и да било е, факултативен мандат е, по въпроса за изменението на климата. Става въпрос за 2 милиарда евро. Накрая и благодаря на госпожа Отала за проявеното от нея разбиране. Трябваше да отхвърлим едно изменение, което е, се е, състоеше в е, нефинансирането на проекти, които биха могли да доведат до емисии на въглероден двуокис след 2015 година. От друга страна, можахме да приемем измененията, например, на госпожа Копа, така че нашата комисия и съгласувано с другите, разбира се, да е, бъде осведомявана е, достатъчно своевременно. Е, изменението, което е, иска госпожа Отала, е, е, бе прието. Change de vue. Et enfin, les amendements de M. Boudi, c'est en particulier sur... И накрая изменяет на господин Буди за значението на държавно-частните партньорства. Измененията бяха предмет на дискусия. Естествено, не всички могат да бъдат дословно приети. поради което имаме пет компромисни изменения, които не би трябвало да представят проблем, и шест, които е, са устни изменения, но формулирани като компромисни. Какви са основните е, направление на всичко това. Много от измененията бяха в посока на по-голяма прозрачност е, и широко разпространение на информацията. Второто направление, което бе до някъде недоразбрано в началото, но сега по него има съгласие – е, е сближаването между Европейската инвестиционна банка и Банката за възстановяване и развитие, за да, за да постигнем по-концентриран ефект е, през идните години е, отвъд пределите на Европейския съюз и по-нататък изменения в посока комисията да запази своята роля и на следващите етапи след разрешаването на един или друг проект. Тоест комисията да, да може да упражнява наблюдение и контрол при изпълнението на проектите. Четвърто направление е създаването на независим консултативен съвет, независим от Европейската инвестиционна банка – и това не породи каквито и да било възражения. Какво остава още на дневен ред, е, което е трудно, което те първа трябва да, да решим? Някои, и за съжаление не става въпрос за политически групи, а за някои депутати, и трябва да кажа, че ги разбира. се противопоставят на разширяването на списъка държави потенциални е, бенефициенти с четири нови страни, които няма да споменавам тук. Е, бих искал все пак да обърна вниманието ви на първо, че това е просто сериозно предизвикателство пред Европейския е, съюз и че не бива добрите намерения, които стоят за тези предложения на някои депутати, да компрометират ефекта, въздействието на Европейския съюз. Но на второ място, и това е по-категоричният аргумент, на лице е, е противоречие, е, е, противоречиво становище на тези, които предлагат измененията. И аз ги разбирам. Става въпрос за права на човека, за какво ли не. Но, когато Става въпрос за пропорционално увеличение, нарастване на способността на Европейската инвестиционна банка да се намесва, този аргумент не би могъл да бъде, да бъде подминаван. Значи, надявам се всички добре да, да, да разберат за какво става дума и, и лека по лека през деня да се приближим към едно решение, което удовлетворява всички ни. Още повече бих искал да кажа в заключение, господин председател, че тези големи насоки, е, които допринесохме ние като комисия по е, външната е, политика, вече са е, приети в по-голямата си част от докладчика Калфин от бюджетната комисия. И трябва да бъдем, да продължим да бъдем единни в позицията си е, тъй като и то е, да търсим съгласие с останалите комисии, тъй като от тук нататък е, предстои обмен на мнения с останалите институции. И така, утре още 6, казах, устни изменения. Имайте ги предвид. А, а днес целият ден ще трябва да търсим решение на а, тези все още нерешени въпроси. Благодаря на докладчика за много изчерпателното изложение. Господин Ламсдорф, докладчик сяк. Господин председател, аз също искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Всичко протече много добре и в общи линии сме единни по повечето въпроси. Е, имаше изменения, е, които е, бяха оттеглени. Имаше една техническа грешка и колегата Хатула ни обърна внимание, за да бъде коригирана. Аз ще съм благодарен на докладчика, ако преосмисля още веднъж списъка за гласуването. Приложение второ, параграф първи, точка първа. Става въпрос за следното. В списъка с държавите, където ЕИБ е, активна, трябва тези държави да се определят от комисията и съвета, например, но без да се поиска мнението и съгласието на парламента. Има държави, при които се предвижда изключение. Ще се след влизането на договора от Лисабон се прилага обикновената законодателна процедура. Такива страни са а, Афганистан, Бултан и Тайван. Аз бих предложил и смятам, че това е и позицията на парламента. Това ще е, е от интереси на всички а, колеги. Това е един ограничен брой страни. Това са а, страни, които са с чувствителни а, про, проблеми. Това са 90, 89 и 100 са предложенията, които обхващат държави които аз искам да се включат Беларус, Камбоджа и Йемен е, и Либия. Е, който се е занимал с някои от тези страни, знае, че това са страни, е, към които трябва да се подхожда чувствително, както към Либия, така и към Йемен. Ето защо искам да помоля да постигнем съгласие по тези изменения и да ги одобрим тъй като това ще допринесе е, за засилване на политическия диалог, особено след влизането на сила на договора от Лисабон. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Госпожа Хаутела. Minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ollut erittäin avoin työstämään näitä muutosehdotuksia, joita vihreiden nimissä on. Искам да благодаря на докладчика, защото улеснява обсъжданията по измененията. Искам така малко също да преорганизирам моите предложения, за да не бъдат прекамерно детайлни, но според мен основните въпроси са включени в предложението на докладчика, а те се отнасят до прозрачността и отчетността на AB. Искам тук да подчертая, че с Лисебанския договор изискванията за прозрачност на Европейския съюз по отношение достъп до документи се отнасят и за институции като Европейската инвестиционна банка и <clears throat> а, искам също така да видя, а, че Европейския парламент гарантира положение, при което тази прозрачност е част от политиката. Докладчикът беше много открит, така да се каже, накараме да изостря погледа си към някои от моите предложения. Например, правото на гражданите да получават информация за всички проекти на а и Б в е, страните, които са обект на е, финансиране. Това са някои е, страни чувствителни и може би за тях би трябва да отпусне грантове, като се повиши прозрачността на администрацията, администрирането на това финансиране в тези държави така че да бъдат достъпни за гражданите на държавите, които получават това финансиране. <clears throat> Що се отнася до а, списъка от държави, аз малко съм раздвоена защото искам да видя какво ще стане с предложението след гласуване. Да имаме ясни а, критерии за прозрачност отново а, и кохерентност, отново подчертавам. И на последно място докладчика се позова на факта, че, <clears throat> че нямаме пълно единодушие по предложенията за политиката по измененията на климата. Парламент едва ли може да очаква от АИБ една стратегия за климатичните промени. Но аз тук е, се придържам към собственото си предложение. Не си спомням името, казва ораторката на предложенията, 74-то. А то насърчава A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 Добре, сега на докладчика в Сянка Хунтас. Благодаря, господин председателю. Аз смятам, че е, тук е свършена много сериозна работа. Е, искам е, да отразя две основни позиции и да припомня два аспекта. Аз внесох някои изменения също така от моя страна. Те се отнасят до връзката на дейностите на А и Б с външнополитическите цели на Европейския съюз. Искам да подчертая, че не сме съгласни по много аспекти на външната политика. Има противоречиви въпроси, които трябва да бъдат изяснени преди да бъдат одобрени от нас. Ние сме загрижени относно изготвянето на програмата на службата за външни работи. И измененията в тази насока също не отразяват нашето одобрение. По отношение на изпълнението на а, горните прагове за финансиране на проектите, трябва да се даде възможност да се предоставят съответните гаранции и върху тях да се упражнява надзор, така че да не се насърчават данъчните измами и да не се създават данъчни обежища. Искам да а, изложа нашите критерии, по, по които ние изготвихме наси, нашите изменения. Е, измененията, които ги одобряваме, а, са, например, поощряване на прозрачността, при дейностите на ЕИБ, финансиране на мерки за справяне с измененията в климата, както и изменения, които поставят критерии свързани с спазването на човешките права. Тези критерии, тези изменения, както казах, ще посрещнат нашето одобрение. Благодаря, каза председателя, преди да дам думата отново на докладчик. Исках да кажа, искам да кажа, че гласуването ще се състои утре, четвъртък, 28 октомври. Господин Бион ще направи а, обобщение. Ами, моите заключения ще са много кратки. Искам първо да благодаря на тримата оратори, които се изказаха по моя доклад. Смятам, че а, ние констатирахме, че по отношение на прозрачността, ефективността и контрола са, а, а, е отбелязан напредък. Това, което каза господа Хаутола, свързано с стратегията на ЕИТ и ЕИБ и измененията в климата, смятам, че това не представлява проблем. Тези стимули не са прекалени. Повече загриженост поражда един друг аспект. Не споделям изцяло мнението на господин Ламсдорф. Ние трябва да намерим едно решение. Имам един списък с държави, трябва да видим как ще подходим към него, трябва да видим какви са възможностите в комисията и в парламента, каква е възможността да се управлява контрол върху тези чувствителни държави, каква ще е ролята на Е и Б. Трябва всичко а, да е в рамките на а, а, реалността. Не смятам, че това е един а, проблем и че има някакво противоречие. В крайна сметка ние изхожим от една и съща философия. Може би формулировката, която предлагате, а, трябва да търси възможност а, да бъде изразена по по-добър начин. Така както вие предложихте да има по-прецизна процедура а, по отношение на тези държави, ми се струва разумно и удачно. Утре а, ще имаме а, гласуване, както председателя а, каза. От политическа гледна точка доклада е много важен, а, въпреки че в техническо отношение не е така. Преминаваме към следващата а, точка и изграждане на гражданско-военния капацитет. Господин Елър е докладчик. На 27 септември бяха внесени 157 изменения. Сега разполагаме с измененията, които са предложени от докладчика. Е, те бяха обсъдени и днешната дискусия трябва да се ограничи в рамките на най-важните въпроси. Утре сутринта е гласуването. Господин Елър, има думата. Благодаря много. На първо място искам да ви благодаря на, на всички политически групи в комисията СЕДЕ е за конструктивната работа не започнахме с истинското списване, а с емпирична документа по а, състоянието на гражданско-военното сътрудничество и оттам разработихме една идея как да структурираме а, това сътрудничество и как да дадем на парламента а, една силна позиция в а, тази течаща дискусия. И за това аз съм формулирал компромисни изменения, доста наброй, които дават по-добър формат и насока на доклада. И сега ще направя преглед. Вторият компромис, много важен, заявява и ясно, че има нужда от гражданско-военен подход към кризите и се признава, че в някои а, ситуации чисто военен или чисто граждански а, отклик е достатъчен, реагиране е достатъчен. А, ролята на недържавните а, играчи в управление на а, кризата е третия. Четвъртия а, за а, взаимоотношението между кризисната платформа и структурите на ЦСДП в програмирането на мрежите. Това е ОПСО на български, както и връзката между двете и агенциите, което е изключително важно в текущата институционална рамка и структуриране на процеса, така да се каже. Четвърти приемаме на, като принцип а, нуждата от а, сила за закрила, но тя да не бъде постоянна структура, да се базира на доброволно обединяване на националните активи и средства. Компромис 6 допълва изискването за адекватен баланс в политиката за сигурност и отбрана, като планирането да бъде такова, че да не се смесват и объркат, объркват ролите на едните и на други. След, в седми се изтъква ролята на Агенцията по управление на кризата и разгръщане на формациите. Компромис 9 е много важен. Той укрепва, така подкрепя измененията Компромис 11 подчертава принципа на автономност на вземане на решението, сътрудничеството с НАТО. Мисля, че по принцип ние сме съгласни, че е нужно от гледна точка на парламента да имаме един общ, така добре организиран подход, така че да формулираме добре своята позиция в рамките на дискусията за новия формат на гражданско военните формации в тяхното сътрудничество. И мисля, че успяхме да структурираме и стратегическото и оперативното ниво, ниво капацитета, укрепване на капацитета, персонал, средства, средства, инструменти за управление на кризи, където се включва и бързо доставка на оборудване и много национално сътрудничество. Мисля, че имаме един двустранен подход или двупартиен, така че да направим всичко, което е необходимо за създаването на една такава структура, която да а, а, има своя дума. Благодаря. Давам думата сега на докладчика в сянка от зелените. Благодаря, господин председателю. Вчера, по време на размяната на дискусията, е, изказах мнението на моята политическа група, внесохме изменения, мнението ни относно ЕПСО. И сега искам да констатирам следните неща. Аз съм срещу а, всякакво а, и надграждане на гражданско-военния капацитет. Независимо от това, е, ние искаме да се изгражда и да развива една външна политика на Европейския съюз, която да е мирна, без военни капацитети. В рамките на сътрудничеството трябва да се оказва съдействие на гражданските организации – също така военния компонент в гражданско военното сътрудничество е важно, за да се защити населението. С впечатлението оставаме, че става така, че не е защитено населението, се оказва защита на военните власти. Искаме да има по-висока ефективност а, на гражданските операции, а не е на военните, които целят по-голямо политическо влияние. А, искаме да внесем и някои възражения. Някои от критичните точки ги изясних. Има някои изменения, които предлагат подобрение, но те не отразяват посоката, която ние искаме да се поеме от страна на нашата политическа група. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Думата има колегата Брантнер. Добро утро! Благодаря, както колегата ми каза. Вчера обсъдихме надълго и на широко този въпрос. Искаме да благодарим а, за доклада е, има нови компромисни изменения, които вие вчера ги изба, избра, изпратихте. Четвърто компромисно изменение за нас е абсолютно приемливо. Благодаря, че и вие го одобрихте. Другите точки за изброяването на отделните мисии, какво обхващат те и те ще има добавена стойност за тази резолюция. Може би можем да ги включим, ако не ще гласуваме по тях. Вчера споменах въпроса за отговора и за реагирането на катастрофи. Много неща бяха обсъждани съдени. Ам, има дублиране обаче на някои аспекти между двата доклада. Ам, може би а, доклада на госпожа Вебер и, и вашия а, доклад а, се дискутират паралелно и може би това ще доведе дублиране. Е хубаво да се разграничат нещата. Важно е да изясним тези въпроси, за да можем да гласуваме сплутено като парламент утре. Относно персонала от новите държави, член, които да участват в граждански операции, около над 30% е делът на този персонал. Това е цифра от миналата година. Смятам, че това е достатъчно. Трябва да се изясни кои държави членки, какъв персонал ще изпратят, е, говори се, че в мисиите на Европейския съюз е, не разполага достатъчно персонал и ръководителят на тези мисии ще се радват, ако държавите изпратят свои служители. Може би трябва да се призоват е, държавите членки да командироват свой персонал. Това е едно устно изменение, което гласи, че се призовават държавите членки да изпратят цивилен а, персонал, като се има предвид а, географския баланс и баланса свързан с а, равенството на половете. Относно изследването на областите за оказване на защита, относно рамковата програма, ние сме срещу 126, 131, 138 не са приемливи. Ако а, те бъдат приятели, ние ще гласуваме срещу доклада. Същото се отнася и а, за превенции при катастрофи. Ние смятаме, че има достатъчно цивилно население, което а, има нужда от защита, например в а, Конго. Ам, има случаи на изнасилване на жени, а, на експлоатация на деца и една такава защита може да им бъде оказана. Така че, ако тези изменения, които споменах, бъдат приети, ще гласуваме срещу доклада, въпреки че другите точки не са толкова спорни, противоречиви за нас. Думата има господин Мавро Николаус като докладчик Сянка. Благодаря, господин председателю. Аз също искам от моя страна да подчертая, че а, това стратегическо сътрудничество, както и развитието на тези гражданско-военни капацитети са много важна тема но все пак те трябва да бъдат включени в контекста на настоящите усилия да се намери един глобален и последователен подход. Трябва а, да следваме зададените насоки, така че а, да има едно разумно развитие на гражданско-военния капацитет. Текстът а, за нас е приемлив. Искам да подчертая, че позицията на християн също посреща нашето одобрение и ще се надяваме и другите политически групи да а, го подкрепят. Той а, взима предвид а, различни мнения, различни позиции. Много от измененията ам, от страна на социалистите бяха оттеглени следствие на компромисите, които бяха договорени. В този текст се прави разграничаване между гражданските и военните капацитети, между гражданската и военната част. Създава се и възможност по този начин да се създаде едно сътрудничество, което да бъде разширено в бъдеще. Също така се подчертава по какъв начин могат да бъдат надградени съществуващите капацитети, така че да откликнат на настоящите нужди. Освен това се споменава службата за външни работи, за вън... споменава се външната обща политика и политика на сигурност. Посочват се е, решения, отнасящи се до сътрудничеството между Европейския съюз, ОНЕ и други организации и институции. Текстът е задоволителен и Противоречията бяха намалени до минимум, както и несъгласията. Утре ще имаме възможност да гласуваме за един много представителен текст, който ще има много важен принос за решението на посочените проблеми. Следващи оратор има думата. Господин Лаки. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, I... Благодаря, господин председател. Някои съображения ми позволете да споделя. Не съм достатъчно добре запознат с предисторията на доклада. Запознах се с текста, както и с някои компромисни изменения. И се надявам измененията да, да подопрят доклада, да го, да го направят малко по-разбираем, трябва да кажа. А и малко по-точен. Тъй като прегледах текста и трябва да си призная, не разбрах точно за какво става въпрос, когато се говори за е, гражданско-военни способности и гражданско-военно сътрудничество. А инак до някъде познавам тази материя. Проблемът се свежда до това. Няма цифри, няма, няма данни, няма, няма определени на структура, няма бюджетен ефект, колко ще струва тази е, структура, колко души е, щат ще има и точно какво ще правят те. А, и по отношение на другите е, структури, е, говори се тук за НАТО е, и НАТО се приканва е, да не, да не е, е, разширява по-нататък дейностите си по гражданските способности, което по принцип е разбираемо, за да се избегне дублирането. Говори също така за сътрудничество с ООН, но доста, доста мъгляво. Не става ясно какво се очаква от тази гражданско-военна способност на Европейския съюз в контекста на операции на ОНЕ. И лично аз ще бъда затруднен да обясня на някого, на, на, на външен човек, какво всъщност възнамеряваме да правим. Да се надявам измененията да конкретизират текста. Идеята по принцип е добра, Но, както казах, трябва да се конкретизира. Благодаря. Благодаря, господин Арлаки. Господин Келъм има думата. Благодаря, господин председател. Според мен това е една от най-сериозните предизвикателства, именно съчетаването на сътрудничеството в гражданската и във военната област. И а, колегата Елер а, е отговорил отлично на този въпрос, изчерпателно, разбираемо трябва да кажа. Е, и съм удовлетворен от повечето компромисни изменения. По-нататък остава въпросът как нещата да станат по-ефективни, по-съгласувани, по-координирани. Е, според мен е важно да се опитваме да избегнем дублиране особено в рамките на новия стратегически, е, новата стратегическа концепция на НАТО, що се отнася до гражданската способност. Бих искал да подчертам, подчертая значението на изменение 47, което призовава за изпълнение на съответните членове на, на договора за Европейския съюз относно взаимопомощта и солидарността. Е, както и значението на междуинституционалното сътрудничество – случая между новата външна политическа служба на Съюза и, и другите институции. Това е особено важно, за да се гарантира бързо, ранно реагиране още през първите часове на възникнала критична ситуация. Общо взето обаче аз съм много удовлетворен от документа и е, пожелавам късмет е, на добър час на колегата Елер. Благодаря. Е, е, заключителни думи от страна на докладчика? Първо, искам да благодаря на всички за оказаното им съдействие. В момента се формулират и създават тези структури. И в тази насока трябва да имаме единна позиция, така че да можем да приложим и изпълним нашите намерения. Общата а, критика а, към а, военните капацитети, за това, че те предизвикват войни, разрушения и така нататък, е нещо, което ме разтърси. Още две неща, които са важни – Както и госпожа Брантнер а, каза, а, военните части могат да бъдат използвани а, за справяне с а, катастрофи. Може да се а, направи една адаптация. Военна мисия да бъде преобразувана в гражданска мисия. Това е а, в. А, областта на функциите, които те изпълняват, така че да, бъ, да, бъ, да бъде е, интегриран и да бъде интегриран в тази насока и военната, оказване на военна защита. Справо казахте, че а, трябва да го говорим за това какво искаме, какви са нашите цели, как искаме да работим с ООН и другите организации и така нататък. Когато си помислям, че през последните години на всички конференции на високо равнище, при среща с, с, министри, ни определяхме все нови и нови цели. Искаме да имаме три основни мисии с капацитет от 10 000 души но след като през последните години ще не се е случило да си зададем въпроса какво искаме всъщност да направим. Ето защо беше призован парламента да каже в крайна сметка, че има ам, голямо несъответствие между формулираните а, цели и а, оперативната реалност. Сега сме а, в една фаза, а, в която трябва да се а, изградят тези а, структури, а, да се отправя един апел, а, че тези структури са необходими за изпълнението на нашите цели. Ето защо смятам, а, че доклад, докладът а, трябва да бъде подкрепен от всички политически групи, защото той е насочен и е предназначен за изпълнението на тези а, цели. Така че да могат да бъдат изградени тези а, структури, с които да изпълним нашите цели. Благодаря. Следващата а, точка проекто резолюция, свързана с Европейски интеграционен процес на Сърбия. Тази точка е много важна, тъй като последните седмици бяха много важни за Сърбия и за взаимоотношението между Европейския съюз и Сърбия. Беше подписано споразумението за асоцииране. Беше а, а, постигнат един компромис за отношение на взаимоотношенията между Сърбия и ООН. Сега официално, евро, официално Сърбия внесе молба за членство в Европейската комисия. Сега искам да дам думата на господин Качин. Той е докладчик на тази проекторезолюция. Let me begin. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, нека най-напред е, приветствам взетото от съвета решение в понеделник да бъде поискано становище АВИ от Комисията е, за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Едно много положително послание, което аз отправя към Белград, е, бележеща нова глава е, в интеграционния процес. Докато комисията изготвя становището си, е, Сърбия ще може внимателно да огледа всичките си постижения и да очертая оставащите предизвикателства. Сега е времето за един предпазлив оптимизъм от страна на Белград, но и за размисъл и решителни действия, които да доведат до резултати. Разглежданата днес резолюция за Сърбия недвусмислено ще подкрепи положителните тенденции. В духа на истинското партньорство обаче резолюцията в същото време ще посочи и все още нерешените въпроси. Нека най-напред се спра на кратко на въпроса за сътрудничество с Международния наказателен съд и въпроса за Косово сътрудничеството с съда бе основния критерий за сътрудничеството между ЕС и Сърбия. Знаете, има още двама подсъдими пред съда, Хаджич и Младич. Аз мятам, че съветът направи, взе правилно решение препращайки молбата на Сърбия за членство към комисията, но пък категорично трябва да се заяви пред сръбските власти, че те няма да постигнат напредък в интеграцията си с Европейския съюз, освен ако тази така наречена глава, тази страница не бъде затворена веднъж за винаги. Тоест, комисията не би следвало при отсъствието на това условие да дава положително становище по молбата на Сърбия. А парламентът ще е, е, ратифицира споразумението за асоцииране на Сърбия. Е, процесът започна през е, тази година, е, но няма да приключи без е, съответното сътрудничество, съдействие от страна на Сърбия с Хага. Младич и Хаджич трябва да бъдат издирани, задържани и предадени на съда. И нашата резолюция общо взето съответства на заключенията на съвета изработени преди два дена. Въпросът за Косово. Това е, това е вторият сериозен проблем. И а, отношенията на Сърбия с съседните страни. Сърбия има до някъде неуредени отношения със своите съседи, но, но има значително подобрение и в това отношение. Резолюцията ще приветства приемането на резолюцията за Сребреница от а, законодателния орган на Сърбия. От друга страна, е, отношенията с Прищина след декларацията за независимост на Косово са все още сериозно препятствие пред добросъседските отношения. Резолюцията приветства готовността на Белград да започне диалог с Прищина. Очакват се специ... конкретни резултати от този диалог и двете страни трябва да бъдат ангажирани с успеха на диалога. Резолюцията призовава незабавно започване на разговорите и подчертава, че този диалог ще е, разчита на ангажираността и готовността на двете страни да търсят компромис в интерес на общото им европейско бъдеще. Резолюцията ще обърне внимание на всички други неотложни въпроси, в това число реформата на съдебната власт. В Сърбия трябва да бъде е, установено повсеместно върховенство на закона. Приветствайки началото на реформата, е, резолюцията посочва някои сериозни недостатъци в процеса на реформа на съдебната система, недостатъци, които се подчертават неколкократно от експерти на комисията. От близо 850 съдии, по-малко от половината 850, които не са били назначени в резултат от изборите, по-малко от половината са получили удовлетворителен отговор на своите възражения, на, на своите жалби. Това, между другото, но, но само като, като пример. Противодействие на корупцията. Въпросът е ясно свързан с установяването на върховенството на закона в страната. Агенцията за борба с корупцията следва да се ползва с пълната подкрепа на държавните институции. Въпросът за реституцията. Макар и много да е обещано в това отношение, е, Сърбия не е постигнала никакъв напредък. Е, правото на собственост следва да бъде напълно гарантирано и това не може да бъде постигнато без правилно решение на въпроса за реституцията. Свобода на средства за масово осведомяване. Според индекса на свободата на медиите, е, публикуваната известна е, организация, Сърбия е, е изостанала назад от 62 на 85 място световен мащаб. Журналистите все още са обект на заплахи, дори на покушения срещу живота им в повечето случаи така и не се стига до съд. Като член на Европейския парламент и представител на Европейския съюз, е, бих искал също така да посоча, че се изправих пред стена от мълчание от страна на белградските институции и не получих задоволителни отговори на неколкократни свои запитвания, което е прискърбно е, и напълно ненужно препятствие пред е, общуването между равнопоставени партньори. Надявам се, че в хода на интеграционния процес Белград ще преодолее тези проблеми. Нека накрая кажа, че Сърбия е тръгнала по исторически път към евентуалното си членство в Европейския съюз. След да бъдем колкото се може по-ясни, изразявайки категоричната си подкрепа за усилията на Сърбия, като също време подчертаваме всички оставащи предизвикателства, които сръбското ръководство следва да преодолее. Накрая бих искал да благодаря на сътрудниците си и на секретарята на комисията за положените усилия, за, за съдействието при изработването на резолюцията. Бих искал също така да благодаря на госпожа е, Милица Делович, ръководител на службата на Сърбия за европейска интеграция, за нейното съдействие. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря. Докладчиците в сянка сега да чуем. Господин Шофлинг. Тук съм, тук съм, господин председател. Сърдечна благодарност на господин Качин. Докладът е изчерпателен, обхваща всички важни въпроси. Сърбия наистина се движи към Европа и това трябва да се приветства. Наистина, бавно става това. Няма да бъде измина този път за един ден или два. Важно е, и, и то е така, е, че сръбските е, власти и сръбското общество си дава сметка за е, това. И наистина, пълното съдействие на Международния наказателен съд приближаването към, към осъзнаването на Косово като реалност. Това са е, необходими условия за присъединяване, но не и достатъчни сами по себе си, трябва да кажа. Все още много са нерешените въпроси. Почти всички те са отразени в доклада на господин Качин. Така че в крайна краща Сърбия да удовлетвори копенхагенските критерии. Нещо, което не намирам в доклада и, и въпросът е деликатен наистина, е за е, ролята на тайните служби. В Сърбия има тайна държава, има, има втора държава в лицето на, на тайните служби и, и този въпрос трябва да бъде уреден преди Сърбия да бъде призната като напълно функционираща демократична система онова, което господин Качин споменава в, в своя увод, е, позвавайки се на различни форми на, на политическо вмешателство, се свързва именно с ролята на тайните служби. Корупцията, разбира се, е също сериозен въпрос. Тя има дълга предистория, още от комунистически времена. След това нещата се влушиха, отчасти поради економическия бойкот на, на страната от международната общност в началото на 90-те години – много трудно може да се изкорени е, този проблем, но, но не е и невъзможно. Е, също можем да кажем за различните мафиотски формирования, е, за проблема за независимостта на съдебната власт. Наистина, една от сериозните предпоставки е по-строгото конституционно разделение на властите. Институционалния авторитет проблем, който е, е широко разпространен в почти всички бивши комунистически страни. Е, авторитета на институциите, авторитета на държавата е, е все още слаб и много граждани предпочитат да разчитат на личните си връзки в отношенията си с държавата вместо на официалните служби, на, на, на официалната процедура. Напълно съм съгласен с констатацията на господин Качин държавното управление в Сърбия. е Твърде централизирано, е, децентрализацията е от съществено значение. Е, господин Качин споменава случая на Войводина и аз е, съм съгласен с него, имайки предвид културното многообразие на, на тази част от страната. Преодоляване на противоречията в съседите, с със съседите. Това е част от осъзнаването и приемането на миналото. И то не само на близкото минало от последните 20 години, а от 40-те години насам. Ужасяващи неща са вършени през 40-те години с идването на власт на комунистите. Е, сръбското общество още е, не си е дало сметка е, за, за всичко това, докато сръбското общество не си даде сметка, че най-новата му история от последните 50 на 60 години е, е крайно неблаговидна, то няма да може да се справи с настоящето си. По-нататък либерализирането на визовия режим нещо изключително важно. Би било крайно прискърбно, ако този процес се компрометира по какъвто и да било начин. И накрая, отново нека благодаря на господин Качин. Смятам, че докладът се е получил много добър. Благодаря. Колегата Копа, докладчица сянка. Най-напред бих искал да благодаря на господин докладчика Качин за е, изчерпателния му доклад и както вече посочихте и вие, господин председател, е, проекто резолюцията е много навременна. Два дена след заседанието на съвета по общите въпроси и взетото от него решение е, да прикани комисията да, да <clears throat> вземе решение по да, да вземе становище по молбата на Сърби. Докладът а, е, е, отчита напредъка, усилията на сръбското правителство да изпълни своите задължения в процеса на европейската интеграция. Нещо, което е, нашата политическа група, социалисти и демократи, напълно подкрепя. Уважаеми колеги, ние всички разбираме, че Сърбия е на кръстопът и а, позицията на Европейския съюз ще определи по-нататъчния ход на събитията в Сърбия, стабилността на страната и следователно на целия Балкански регион. Сърбия се нуждае от Европа. Не можем да мислим на Западните Балкани без Сърбия. Аз инак съм напълно съгласна с докладчика, че в крайна краища нещата зависят от Сърбия, от сръбското правителство. Но това, което е необходимо, Оно като е очевидно, извинете, че днешна Сърбия от 2010 година не е унази Сърбия от 2000 година. Страната има напълно демократично управление, привързано към европейската перспектива, движещо се в правилната посока. И на практика Сърбия доказва решимостта си да се движи в посока към Европа. Нека напомня за изпълнението на е, междинното споразумение, резолюцията на Сръбския парламент е, за Сребреница, е, молбата за членство в Европейския съюз от 2009 година, както и споразумението за преки разговори с Косово под егидата на Европейския съюз. И все пак страната все още е, е, се намира между, между две, две препятствия. Косово от една страна, Международния наказателен съд от друга. Е, решението на проблема за Косово, разбира се, не е предпоставка, за разлика от проблема за Международния наказателен съд. И в отношение компромисната резолюция на ОНЕ бе сериозна стъпка напред към нормализиране на отношенията между Република Сърбия и Косово. Докладчикът е, разумно е предпочел да се въздържи от подробни разсъждения по Косово. Нашата политическа група от самото начало подкрепя прекия диалог между заинтересованите страни, което ще бъде е, в духа на е, европейските въжделения, както на Сърбия, така и на Косово. Имайки предвид що трудно политическо положение в Прищина, в четвърта точка от резолюцията би трябвало да развием очакванията си от диалога. Вероятно да кажем нещо за един поетапен, постъпателен процес, благодарение на който диалогът би могъл да започне колкото се може по-скоро, от като се започне с по-експертните, е, по-техническите въпроси и, и се стигне до по-трудните. Що се отнася до пета точка и казаното там за Международния наказателен съд, Политиката на Европейския съюз в региона е политика на мирното съвместно съществуване е, и политическото сътрудничество. Всичко това, разбира се, зависи от търсенето на отговорност за, за военните престъпления. Е, и в тази връзка е, приоритетно е сътрудничеството, съдействието на наказателния съд. Но какво означава пълно съдействие? Можем ли да твърдим, че Сърбия не съдейства? Въпрос на тълкуване и това тълкуване трябва да бъде дадено от самия съд. Задържането на обвинените лица, разбира се, е, в края на краищата е, е доказателство за съдействие. Но пък съдействието не е тъждествено на задържането на обвинените лица. И последно по този въпрос е, е заказаното докладчика в същата точка от е, доклада за преосмисляне на, на общия подход към установяване местонахождението на, на бегалците доста неясно е това. Що за подход, що за стратегия трябва да, да преосмисляме? Има ли такава? Вероятно по-добре би било е, да се позовем тук на методите на, на разследването. Освен това трябва да се позовем тук на 49-та точка от предходния доклад Бременц, в която се призовава Сърбия да повиши оперативния си капацитет и да възприеме един по-целенасочен, -по по-дисциплинарен подход към издирването на бежанците. Трябва да признаем постижението на, на, на сръбските власти. Наскоро намерения дневник на Младич в обем от 3000 страници, който съдържа полезна информация за правоохранителните органи. Така, да, да, трябва да, да насърчим е, Сърбия да, да, да играе своята конструктивна роля в това отношение. По трета точка, либерализация на визовия режим, следва да е, отчетем, да, да вземем под внимание писмото на комисар Малмстром. И същата тази трета точка би следвало да упоменем и междуличностните контакти е, за да споменем е, необходимостта да бъде облегчен обмена между образователните институции. Би трябвало да се измени 11-та точка, където се посочи изрично трафика на наркотици. Десета точка реформа на, на полицейските служби и сътрудничество в отношение с съседните страни следва да отбележим наскоро сключената спогодба между Сърбия и Босна и Херцеговина като е, знаково събитие, да посочим, че е, Сърбия вече има 18 спогодби е, за полицейско сътрудничество в Европа. От 2007 година също така, да кажем, в Сърбия действа е, институцията на омбудсмана, която междувременно има сериозни постижения. Още нещо бих искал да кажа за децентрализацията на управлението в Сърбия. Почти 14 точка. Това е сериозно предизвикателство за страната и е, въпросът не се, не се свежда единствено до Войводина и до Санджак. Аз е, смятам да предложа едно изменение, което да балансира нещата. Накрая бих искала да поздравя господин Качин за, за доклада и да направя едно предложение. Е, тъй като докладът за Сърбия, доклад на комисията, ще бъде публикуван на 8 ноември, не би ли било възможно да удължим срока за измененията и допълненията? което сега е 10 ноември, за да може междувременно в измененията и допълненията да отчетем казаното в доклада на комисията. Благодаря. Казва председателя, дълъг е списъкът на записалите се за изказване. И имайте предвид, че трябва да приключим до 12.30. Господин Брантнер? Mm-hmm. Не повече от 3 минути, моля. Благодаря. Ние работихме и в работната група по проекта. Мисля, че той е много балансиран. Искам да повдигна няколко въпроси и колегата ми ще добави няколко. Няма да дублирам това, което тя иска да каже, но искам да кажа, че много важни. Те са много важни. Смятаме, че това, което е особено важно в един конструктивен диалог с Косово, то е правилна стъпка в правилна посока, но същевременно трябва да се а, премахнат тези силови структури на Сърбия в Косово, но ще видим как точно ще стане това на място. Когато говорим за Косово, не трябва да забравяме държавата Босна. Босна. Така че мисля, че тук трябва по-силен да бъде е, текста, редакцията. И разбира се, е, като една загриженост за всички държави е реформата на правосъдната система. Ние искаме да видим значими промени там и както казах онзи ден, имаме, искаме да видим един акт за равенство на половете и влизането му в сила. Оставам на колегата си да добави. Благодаря ви много. Председател на делега делегацията за Юго-Источна Европа. Господин председател, мисля, че пред нас имаме един чудесен текст, който засяга всички свързани с Сърбия въпроси. Десет години след арета на Милошевич, е, Сърбия предприема важни стъпки към европейската интеграция. Най-общо казано, тя е на... отбеляза добър напредък към Европейския съюз. Ще дам само два Примера споразумението за стабилизация асоциация и либерализирането на визите. Много важно е европейската интеграция да остане приоритет на дневния ред на Сърбия. Европейския парламент трябва да насърчава тази ориентация. Важни положителни развития са, че съвета по външни работи се обърна към комисията да изготви документ за, за Сърбия и който дава положителен сигнал не само на Сърбия, но искам да подчертая и на целия регион. Заключенията на съвета по външна работа споменава конструктивен подход към диалога по Косово и пълна сътрудничество а, с а, Международния наказателен съд, като без, а, неотменимо условие за а, по-нататъчната работа по заявлението за членство на Сърбия. Европейския парламент трябва да подчертае в резолюцията си тези два въпроси. Преди няколко години Европейския парламент и делегацията за Юго-Источна Европа посети Белград и раз... Е, обсъди въпроси, свързани с ситуацията в Сърбия. Мисля, че някои от тези въпроси вече бяха отчетени и отрезени в доклада. Първо, регионално сътрудничество, като показва състоянието на една държава да сътрудничи с съседите си било на двустранна или многостранна основа. Най-общо казано, Сърбия може да бъде похвалена за подхода си към съседските отношения. Има и също и с Косово. Другият въпрос се отнася до добрите взаимоотношения с всички съседи, което е предусловие за по-нататъчна европейска интеграция. Искам да отбележа две области, които са предмет на, на загриженост. Беженците, които, чието положение се осложнява, тъй като се създават пречки за Албания и Херцеговина. Друг проблем е на екстремизма и радикалните групировки в Сърбия. Мисля, че това не е ново явление. Това не е проблем от вчера. Той съществува от много години и просто не му е обръщано внимание или е било, бил използван за политически цели. И трябва да кажем на нашите сръбски приятели, че трябва да спрат този подход. Поздравление на докладчика за доклада. Благодаря. Благодаря на колегата Кукан. Донжон. Благодаря. Поздравления на господин Качин за доклада. Съдържателен, премерен, отразяващ безспорния напредък на Сърбия и на сегащо сърбско правителство по пътя към Европа. Наистина основателно трябва да бъде приветстван този напредък. В същото време доклада посочва най-щекотливите проблеми както в целия Балкански регион, постигнатия напредък, а той е значителен, що се отнася до Сърбия, води твърде често до отслабване на усилията. И имаме напредък по безвизовия режим, имаме резолюцията на ОНЕ, която фактически е приятел от Сърбия и от Европейския съюз за Косово и така нататък. Но тази склонност, усилията да бъдат ослабени, трябва да бъде посочена и вниманието, разбира се, да не се вторачва в по-скоро технически въпроси от рода на, на някакъв срок, някаква дата за присъединяване. Основният въпрос тук, разбира се, е, е съдействието с наказателния съд. Е, категорично трябва да бъде изискването. 10 години след падането на Милошевич, 15 години след Сребърница, Просто е недопустимо а, младич все още да е на свобода. Значи, това изискване е безусловно и категорично. В същото време трябва обаче да се покаже разбиране, да се оцени постигнатия от Сърбия напредък. Е, е, е, всеки ден се научават нови неща за нестореното между 2004 и 2008 година от предходното правителство. Трябва да бъде поздравен в това отношение е, специалния прокурор за военните престъпления, който е извършил е, много и а, оттам нататък трябва да, трябва да разясняваме, трябва, трябва да обясняваме, да, да внушаваме. Задържането на младич не е чисто и просто техническо изискване. Това е от значение за цялото сръбско общество, за а, преодоляването на, на неговите проблеми със собствената му история. Благодаря, господин председателю. Аз бих искал да подчертая съгласие с проекто резолюцията на господин Качин. Този проект разглежда всичко, което Сърбия трябва да извърши, за да се присъедини към Европейския съюз. Решението на съвета в понеделник е положително, също поради факта и от гледна точка на това, че когато Сърбия отговори на въпросника, изпратени от комисията, това ще й даде възможност да видят какви са дилемите. Неодавна Сърбия показа едно ново лице в поведението си, особено по отношение на резолюцията в ООН, където посредством интелигентната дипломация на президента Таджиш бе се даде възможност да се направи е, съвместна резолюция на 207 държави членки и Сърбия. Тук трябва да благодарим и на върховния представител. А, а, тази възможност бе сполучливо използвана и не трябва да приемаме никакви извинения по отношение на избори и така нататък, особено ако Сърбия и Косово не са, нямат намерение да загубят още, да пропилеят още 10 години в своите подобряване на отношенията с интегрирането с Европейския съюз. Сега трябва да действаме. на препоръка. Мисля, че ще бъде най-добре за Косово и Сърбия да уредят взаимоотношенията си възможно най-скоро. Това ще подобри качеството на живота, както на сърбите, така и на косовяните. Да ще подобри качеството на живот и на сръбската общност в Косово. И за щастие, за, за нещастие, извинете, има и едно тъмно лице. Сърбия има и тъмно лице. насилието по улиците. На 10 октомври бяхме свидетели по време на гей парада и също на футболния матч с Генуа. участниците в това насилие действат по политически маниер. Това включва и посланията, които отпращат. И може би това е най-тъмната последица от режима на Милошевич. Трябва да покажем кои политически сили подкрепят този това насилие. Трябва да ги забраним. Една демократична държава трябва да го стори. За съжаление, е също и това, което сръбската върши сръбската църква. Това са именно дилемите на модерна Сърбия и аз искрено се надявам, че Сърбия ще може да се отърси от това ужасно наследство. Благодаря. Благодаря. Господин Аткинс. Няма да ви забавям, като повтарям какво беше казано, освен да се спра на параграф 4 и 5, за да кажа колко важни са ролята на Международния наказателен съд и по отношение на Косово да се отбележи напредък. Поздравявам колегата за доклада му и най-вече поздравявам господин Шаплин с за обобщението на въпросите по един чудесен начин, например корупцията, тайната полиция и с тези малки бележки, господин председател, мисля, че доклада трябва да бъде прокаран възможно най-бързо. Благодаря. Благодаря, господин председател. това е един балансиран текст и то идва точно на време с оглед подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Споменаха се тук събитията от гей парада, процеса, който се води в Международният трибунал за Хага по отношение на Сребреница. Същото така ам, ООН даде своя принос за едностранното обявяване на независимостта на Косово. Това всички са аспекти, които трябва да бъдат включени в тази проекторезолюция. Тази резолюция трябва да бъде актуализирана, като се имат предвид събитията от понеделник, които отразяват едно положително развитие на отношенията между Сърбия и Косово, извинете, между Сърбия и Европейския съюз, колегата Петерле. Честитам, благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Качин за чудесния доклад. Много конкретен, много реалистичен. Той се ще обърна внимание на всичко, което може да бъде доказателство за напредък. И наистина съм доволен, доволен че положението се е подобрило. Докладчика също а, изброява всички ключови елементи, които са основа на бъдещата интеграция на Сърбия в Европейския съюз. Сърбия е държава кандидата и както и другите държави кандидатки в нейни интерес е да се представи в най-добра светлина в интеграционния процес. Тя има и потенциал и политическата воля да го стори. Съм съгласна, разбира се, с всички от тези, които подчертаха важността на добросъседските отношения. Благодаря. Госпожа Корналиус. Благодаря, господин председател. В допълнение към казаното до сега. Два неща от моя страна. Първо, съм много щастлива от начина по който а, от, говорите и за парада, гей парада. Аз бях там. Аз бях сред участниците в парада. Беше много ясно, че първи приоритет на полицията беше да гарантират безопасността и те се справиха отлично. Нямаше пострадал. Много важно е след като това вече е факта, да се разграничат парада и насилието в един и същи ден. Изключително важно за мен е това и за вас е, несъмнено, че парада се проведе и то безопасно, но а, стана също така ясно, че сръбските власти имат още много да вършат за борбата срещу насилието. На второто, на което искам да се спре, е Международният наказателен трибунал за бивша Македония. А, той е включен много добре в решението на съда от миналия понеделник и важността на Пълното сътрудничество е така подчертано, защото за да има стабилност в региона. Сътрудничеството наистина е едно предусловие, така е разписано в решението на в заключенията на съда, но също се предлага и помощ, стига да има нужда от нея и то тази помощ да се предложи по-активно. Когато бях в Белград, а нищо, ние в холандския парламент говорихме за един такъв фонд, който да се събират средства, оборудване и ноу-хау, за да се създаде в последните, търс, последните две години в съществуването на съда да се издирват укрилите се и господин Браманс бе а, поканен да говори в Европейския парламент. Това също ще е един добър повод от него да чуем какво смята, че трябва да се направи в допълнение и как Европейския съюз от своя страна може да помогне на Сърбия. В това благодаря. Благодаря. Преди да преди да дам думата на представителя на комисията, Господин Мерей първо. А, но с, а, искам да кажа, че измененията ще могат да бъдат внесени до 11 ноември 12 часа. Ували... Удължаваме срока. Искам да благодаря на докладчика господин Качин за отличното предложение. Приветстваме заключенията на съвета от миналия понеделник също и комисаря много ясно каза, че това е много положително развитие на нещата, не само за отношенията с Сърбия, но и за целия регион, и за стабилността в този регион. А по Международния наказателен съд, заключенията на съда и а, на а, комисаря няма двусмислие, че това си остава централен въпрос, това предусловие. Обаче заключенията не не отиват чак до там да кажат, че пълното сътрудничество означава арестуването на двамата укрили се. А всъщност дори след като те бъдат арестувани тези двама обвинени, пак ще трябва да се предоставят редица документи. Значи пълното сътрудничество се разбира като задължение по отношение на средства, а не на резултати. По правосъдната система приветстваме предложението на господин Качин, приветстваме всъщност политическото решение да се предпрези тази преназначаване не само на съдии, но и на прокурори. Проблема е процедурата. Процедурата не е прозрачна, може да доведе до политизиране, както каза и господин Качин много уместно по отношение на въпроса за член 12 на празните мандати, ние бихме предложили да се стане по-остър езика. Това е изцяло недемократична система и просто като привлечем вниманието, мисля, че ще кажем, посланието ни ще бъде по-остър ясно. Приветстваме член четвърти по отношение на добросъседските отношения, регионално сътрудничество, но може би тук един елемент е особено важен. Сърбия блокира вноса от а, Косово, независимо от поразумението ЕФТО, като не признава а, митническите печати. И а, не е в, не е в съответствие с член 44. И аз мисля, че трябва да предложим да се спомене и това, защото а, то нарушава а, изпълнението на споразумението СЕФТА. По член на 18 ние го приветстваме, но има един допълнителен елемент, който е от ключово значение, именно да се гарантира, че всички а, от ромското население получат а, лични карти. За съжаление, в момента не е така. По член 24 или точка 24 споразумение за екстрадиция смятаме, че тези подписани с Харватско не включват военните престъпления. Тоест работата знаем, че не е свършена до край, но със сигурност с Харватския не, не са включени военните престъпления. Това е жалко. И сега, господин председател, за да ви спестя време, има някои допълнителни малки бележки, които може би ще внесем а, и ще дадем на господин Качин като броя на държавите членки, които са ратифицирали споразумените и така нататък. Благодаря. Благодаря много. Заключения сега да чуем от господин Качин. Благодаря много за изказванията, предложенията, напомнянията и съобщенията за изменения, които може би ще допринесат много за една по-всеобхватна резолюция за Сърбия. Ще започна с отговор на господин Шеплин, който каза, че тайните служби се разрастват в Сърбия. Аз не, съм, не споделям това мнение. Мисля, че се свиват. Но има някои неща, които трябва да се разрешат. Преди няколко дни имаше ден на бирата. Там беше президента, министра на вътрешните работи, но беше и а, на, извинете, на тяхното беше и предишен, присъстваше предишен а, виш служител – а, така наречения доктор Дабич, който още от времето на Караджич се появи. И всички знаеха, че той, този индивид е там. А, това послание от Белград не е никак положително. Така че от една страна ролята на а, разузнаването с, на тайната полиция се свива, но някои погрешни послания се разпространявате. Едновременно с това Вукчевич, е, военният е, прокурор, обвини, че това лице продължава да е, е да ръководи, той беше ръководител на безуспешните усилия да се арестува а, младич. Що се отнася до някои бележки от уважаемията колега? Копа, да. Така или иначе, ще има изменения. Срокът може да бъде от моя. Няма проблем от моя страна да го удължим поне с един ден. Но доклада ще е на разположение на 8 ноември, както вече бе казал, за доклада на комисията, така че ще имате ден-два. Но така или иначе, в края на деня процеса на е, ратифициране ще е тръгнал и аз смятам, че трябва да предложа устни изменения преди измененията в пленарна, защото нещата се развиват. А, и всеки напредък трябва да бъде отрезен, а той е и приветстван. Що се отнася до някои бележки от госпожа Брантнер? да се е, премахнат паралелните структури в Косово. Аз отговарям за Сърбия, не за Косово нито пък за Босна и Херцеговина, но в случая, щом мислите, че е уместно, внесете изменения и ние ще го обсъдиме с докладчиците в сянка и в случай и можем да постигнем споразумение за компромисни изменения. Но да не се получи обратен е политически ефект. А, а, за да сме сигурни какво точно ще прочитат като наше послание там в Сърбия. Господин Кука, господин Държан и аз, тримата, заедно, едновременно, се опитахме да отправим послания в Сърбия и се надяваме много на положителен отклик в бъдещето, но има нещо, което искам да добавя. Първо, не казах нищо за омбудсмана. Това е изключително важна институция в Сърбия и аз ще внеса някои изменения, за да приветствам това, което вече става. Той откри три а, канцеларии в три общини, за да може да улесни работата си и да, да бъде по-ефективен. Има и нещо, което искам из, из, да, изрично да спомена тук в парламента, когато, винаги когато съм в Белград, се опитвам да убедя народните представители да идват тук. Госпожа председателя на Народното събрание, техния парламент, е, беше поканена от мен, но още нямаме отговор. А просто из, и затова а, използвах а, а, случая да поискам да са по-позитивни и не само от парламента и неговия говорително всички местни общини и власти, които се опитват и се стараят да играят роля положителна в присъединяването на Сърбия към Европейски съюз. Още веднъж ви благодаря и гледам с надежда към а, сътрудничеството с докладчиците в Сянка и, с, и ще да отчита всички ваши предложения за изменения. Благодаря. Благодаря, господин Качин. Преминаваме към следваща а, точка, а именно междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси. След Лисабонския договор между институционалното споразумение ще бъде преработено, за да бъдат включени бюджетните въпроси, да се включи финансирането на а, общата външна политика и политика на сигурност. Е, в а, тази тема са включени редица аспекти. Части от стария текст бяха запазени, бяха предприяти и някои технически подобрения и адаптации. Тези промени са направени в духа на новия договор, а също и в духа на декларацията, която представи госпожа Аштан. Думата има господа, госпожа Монье и тя може да ни обясни компромисните изменения, които тя е договорила с докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председателю. Стария текст беше изготвен през 2006 година и той трябваше да бъде актуализиран, за да бъде адаптиран към договора от Лисабон, а именно към член 36 член 36. Върховният представител трябва да се среща с Европейския парламент, да се консултира с него и да дава отчет на дейността си но а, измененията, които предлага Европейската комисия, не са а, изменения по съдържанието. Те не включват политическите аспекти а, за ролята на парламента. Изхожда се само от технически изменения, свързани с бюджетната процедура. Е, в моето предложение бяха включени е, други изменения, например засилване на ролята на Европейския парламент е, в връзка с е, общата външна политика и политика на сигурност. Това трябва да бъде е, поставено на първо място. Е, Парламентът трябва да има думата още преди да бъдат взети решенията, а не след като вече са приети. Всеки път, когато е необходимо, парламента трябва да взима участие в заседанията, като това е извън тези пет годишни заседания, които са задължителни. Политическия комитет а, трябва да обхваща решенията и на Комисията по външни работи. Трябва да а, има едно разумно представяне и балансирано представяне и на парламентарните комисии по време на тези заседания. Парламента също трябва навременно да получава информация, за да може да упражнява своят бюджетен контрол и да упражнява контрол върху общата външна политика и политика за сигурност. Действията, свързани с тази политика, трябва да бъдат ясно очертани. И в тази насока трябва да се обсъдят и тези мерки, които не са ясно определени. Имаше изменения от докладчика, от други членове на комисията, които са на 5 на брой. Има и други изменения, които бяха внесени. Тук става въпрос най-вече за изменение първо, разграничаване между оперативни и технически разходи, след това компромисно изменение второ за бюджетна функция, която трябва да бъде включена в бюджета, отнася се до политиката за общата, обща външна политика и политика на сигурност. Изменение трето е свързано а, с с състава на заседанията на Комисията по сигурността. Състава трябва да е такъв, че да се даде възможност за представяне на парламента. Този Колеж отговаряш за общата външна политика и политика на сигурност. Трябва също да вземе участие по време на тези заседания. Комисията е задължена да предоставя информация на парламента, за да може тя да упражнява контрол върху изпълнението на бюджета, отнасящ се до ОВППС. Надявам се, че а, тези а, компромиси, които постигнахме, ще бъдат одобрени от всички политически групи и да се надяваме, че ще се състави едно становище, което ще отговори на желанието на всички. Господин Валтиери. Eh, e- Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Монис за нейното становище. Този доклад ще допринесе и за изготвянето на становището в бюджетната комисия. Първо, изменението на структурата на бюджет, отнасящ се до обща външна политика и политика на сигурността. По този а, начин парламентът ще може да играе една по-съществена роля при провеждането на външните действия на Европейския съюз. А, а, решенията се взимат съобразно бюджета. Трябва да се зачернат някои от изключенията, които се предвижат в момента и съществуват в, и които противоречат на процедурата за взаимно вземане на решения. Финансовия регламент регулира тези аспекти и тази връзка трябва да се има предвид и първичното законодателство. До три а, дейности или до три задачи могат да бъдат обхванати в една бюджетна линия. Втория въпрос а, по отношение на това становище, тези а, съвместни а, консултационни срещи не трябва да се обсъждат само технически и бюджетни въпроси, трябва да се обсъждат и политически въпроси, както а, до сега. Трябва да има представили на а, бюджетната комисия. Аз съм а, постоянен докладчик в а, тази комисия, но а, искам да кажа, че комисията не е много добра представена и в бъдеще това трябва да се промени. ни одобряваме Компромисът Те отговарят на бюджетния контрол в рамките на изпълнението на политически на Европейския съюз. Докладчата в сянка от страна на зелените. Благодаря на докладчика, благодаря за доброто съдействие. Забрежително е, но можем да го кажем, че имаме съгласие почти по всички аспекти. Становището е много важно, въпросът е много важен за парламента и както колегата Галтиери току-що подчерта, въпросът е от политически характер, тъй като определено става въпрос за поставяне на основите на парламентарния контрол върху изразходването на средства за външната политика на Европейския съюз. Ще да видим какво, какво ще се получи през следващите две години. Няколко въпроса. Първо, е, нормализация на бюджетната процедура в е, съответствие с установената в други политически области за външната политика и сигурността. Е, за прозрачност и контрол добре е бюджета да бъде дешифриран по отделни редове за мисиите по тази политика, както по политиката в областта на отбраната а така и по отделните представители. После е, мисля, че ще се засили отчетността пред парламента, допитването до него. Е, в бъдеще би било добре да се получи, да, да, да се разработва годишна е, стратегия е, по мерките е, за е, умиротворяване. Така ще бъдат обединени всички инструменти и би било много интересно да, да получим един тематичен доклад, който обхваща няколко финансови инструмента е, за да можем да преценим как се изразходват средствата и евентуално да засилим политиката в една или друга област. И накрая госпожа Льозинг, е, докладчица в Сянка от името на Северната обединена левица. Благодаря съвсем накратко. Моята политическа група и аз изказваме благодарност към това, че ще се извърши една промяна на междуинституционалното споразумение, което ще допринесе за по-голяма прозрачност. Ние сме съгласни с тази промяна, одобряваме и повечето изменения, които бяха внесени. Що се отнася до увеличаване на финансовите средства в рамките на ОВППС, ние изрично подчертахме, е, че не одобряваме такова предложение. Не искаме е, да се легитимира по някакъв начин военната намеса по време на хуманитарни операции. Финансовите средства не трябва да бъдат влагани и инвестирани в военни операции. Те трябва да се използват за провеждането на една политика на сигурност а, с гражданска насоченост. Благодаря. Благодаря. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че това е едно становище, което се изготвя също от страна на бюджетната комисия. Едно такова становище предвижда задължението за даване на консултация от страна на парламента. Аз Искам да задам един въпрос, отнасящ се до възможността да се излезне извън сегашните рамки на съществуващата формулировка. По какъв начин ще се подходи към неизползваните средства? Дали те ще бъдат прехвърлени към следващата бюджетна година? Не знам дали някой от комисията може да отговори на този въпрос. И така, можем да предвидим едно прехвърляне на, на средствата в рамките на 6 години. Дали няма да възникнат проблеми при изпълнението на бюджета? Трябва да се дадат обосновани становища и аргументи и е хубаво, ако комисията заеме позиция по този въпрос. При всички положения, предложението на докладчика е много важно и преди да се разходват бюджетните средства, да бъде изготвен този доклад и той да бъде взет предвид. Нека да се пристъпи и към дела, а не всичко да остане само на хартия. Аз прочет аз ще прочета първо компромисите, преди да а, отбележа моите забележки в а, а, списъка за гласуване. Господин Моня от комисията. Благодаря, господин председател. Комисията благодари на докладчицата за нейните предложения, чиято цел е да бъде засилен диалогът с Европейския парламент по финансирането на общата политика в областта на външните отношения и сигурността но разбира се, комисията не е сама в това отношение. Междуинституционалното споразумение е тристранно между парламента, комисията и съвета. Няколко от измененията, предложени от докладчетата, следва да бъдат разглеждани следователно в този тристранен контекст на междуинституционалното споразумение. Освен това, днес положението е по-различно, имайки предвид, че Съюзът вече има върховен външнополитически представител, подпомаган от външнополитическата служба. Вашето становище определено ще бъде принос към разговора по, по тази нова ситуация при различните заинтересовани страни в нея в формата на консултациите. В тази връзка следва да напомним поети ангажимент от върховната представителка да играе активна роля в контекста на новото междуинституционално споразумение. Е, това в декларация на върховната представителка за политическата отчетност. В същата своя декларация тя се ангажира да гарантира по-голям на прозрачност на бюджета на ОПОВОЗ, що се отнася до големите мисии, големите задачи. И а, доколкото се предлага бюджетно измерение на, на доклада, комисията подкрепя тази идея, която съответства на поети ангажимент от върховната представителка. От една страна за по-голяма прозрачност, от друга страна за запазване на възможността за гъвкаво разходване на бюджет. И а, мисля, това и а, съумява да направи а, е, докладчицата в своя доклад. Най-сетне комисията би искала да се разграничи от следните предложени изменения. Предварителното консултиране, е, допитване до парламента за прихвърляне на средства между е, позиции, това би нарушило гъвкавостта на бюджета срещу тримесечния доклад, т.е. той трябва да бъде запазен тримесечен, а не да стане едномесечен, т.е. тези месечен, което би довел до 12 доклада годишно, би било твърде много. И а, освен това да припомним, че вътрешните одитни доклади са вътрешни за институцията. Що се отнася до разликата между а, административните разходи и разходите за дейността, доколкото бюджета на ОПОВОС е по четвърта категория, по него се финансира само оперативна, само, само същинска дейност, не и административни разходи. Благодаря. Коментари? Han intervenido por sus comentarios. Благодаря, господин председателю. Благодаря на а, всички, които взеха отношение по този а, въпрос. Наистина този доклад ще допринесе за по-голяма прозрачност, също ще допринесе за а, участието на парламента в процедурата подаване на консултации и това всичко проистича от Лисабонския договор и за това, че парламентът разполага с повече правомощия. Разбира се, парламент иска да бъде информиран. Не държи толкова много на последващите а, проверки, както комисията твърди. А, трябва да гласуваме по това становище и то да бъде внесено в бюджетната комисия. Компромисът и изменения все още не са сформирани. Това щеше да е доста да упрости нашата дискусия. Измененията, които бяха прияти в Страсбург, са предложени а, днес. Относно мнението на господин Салафранка и за прехвърлянето на средствата, които не са използвани, и включването им в многофинансовата, многогодишната финансова рамка, тъй като имаше проблеми с използването на инструмента за гъвкавост. Ето защо според мен средствата, които оставят да не бъдат зачеркнати, а да се прехвърлят и да бъдат оползотворени в рамките на инструмента за гъвкавост. Това. Това е, е повода за внасянето на това изменение, да се постигне по-голяма гъвкавост. Господин Селафранка, благодаря, госпожо Монес. Да, аз разбрах какъв е смисъла на вашето изменение. Комисията предлага 1 плюс 2, а вие искате в рамките на цялата многогодишна финансова рамка. Аз искам да задам един въпрос към комисията, още веднъж, защото вече го зададох. Исках комисията да ми отговори. Казах също, кои изменения не мога да приема. Явно вие приемате изменение първо и сега стои въпросът как изглежда техническото изпълнение на бюджета. Ако тези средства се прехвърлят в, в рамките на 6 години, няма ли да има проблем с администрирането на бюджета? След това разпределянето на бюджетните средства, как ще стана така? от представителя на комисията не взе отношение по моя въпрос. Аз изхождам от това, че изменение първо може да бъде прието и се надявам комисията да внесе яснота. Благодаря, господин председателю. Аз не разбрах, че тук става въпрос за изменение първо. Ние не взехме отношение по този въпрос. Това е въпрос, който отнесе до господин Левандовски и до ГДМ бюджет. ще има повече възможност за мобилизиране на бюджета, ако срокът е по-кратък. Но инструментът за гъвкавост трябва да определи, да има разпоредби, които да се отнасят до мобилизирането на бюджета. Може да се измисли и други вариант. 200 милиона на година, 600 милиона за 3 години. Това са средства, които ако не се използват, сумата се натрупва и става доста голяма. И в различните бюджетни функции може да се предвиди разходването на тези средства. Не само в бюджетна функция 4, може и в други. Тук а, става въпрос за по-голяма гъвкавост на бюджета, като тези средства бъдат разпределени в отделни бюджетни редове. Смятам, че това трябва да бъде обсъдено с комисията, съвета и парламента. А сега, ако ми позволите, бих искал да се върна на предварителната информация. Говорих единствено за бюджетните трансфери, госпожо е, е, министър. Е, говорих нямах предвид отношенията с парламента поначало. Тоест предварителното разрешение по прехвърлянията между различните статии на бюджета, това би нарушило гъвкавостта. Но и от политическа гледна точка, знаете, това би породило проблеми, тъй като понякога ни се налага да реагираме много бързо, особено по разходване на средствата, за да откликнем на ситуации, понякога кризисни. И, и поради това комисията би искала да, да си запази гъвкавостта съгласно финансовия регламент. Ето това, това бе, госпожо докладче, господин председател. Благодаря такъв случай нека пристъпим към последната точка от дневния ред, а именно изграждането на капацитет на Европейския съюз за бързо реагиране. Госпожа Вебер е докладчика. 20, 24 изменения са внесени от началото на процедурата до сега. Е, съвещанието на председателите на комисии прецени, че е, нашата комисия не може да бъде приобщена към процеса съгласно точка 50 от правилника. Ето защо бюрото на нашата комисия отправи писмо до председателя на съвета на председателите на комисии, господин Ленер, в което писмо се твърди, че би следвало все пак да можем да излезем, нашата комисия, с становище. Преди да дам думата на госпожа Вебер, нека е, съобщя, че е, ще гласуваме по нашия дневен ред е, на 28 а, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни осведомихте за изхода от е, е, разговорите по сътрудничеството между нашата комисия, Комисията за развитието а, и за това, че е, независимо от по-нататъчно развитие на събитията, няма да бъде накърнена възможността нашата комисия да се произнесе по съобщенията на комисията. Становището, което трябва да адресираме до комисията по развитие няма кой знае какво ново от е, предходната размяна на мнения до тук. Бих искала само да посоча, че в Комисията по развитието, в нейния проект, доклад, нещо, което е важно за нас, е, че Комисията по развитието е, препоръчва един комисар, член на Европейската комисия, е, да бъде натоварен е, с неотложните мерки при кризисни ситуации, без да се посочва кой точно комисар. И мисля, наш дълг е, като комисия по външните работи, да заявим категорично, че това трябва да бъде върховният представител по външните отношения е, на Европейския съюз. И в тази връзка приветствам изменението, внесено от господин Данжан, в който определено се говори да се даде мандат на високия представител да сформира група за неотложно действие при една или друга кризисна ситуация по своя преценка. Лично аз и групата, която представлявам, ще гласува за това изменение и препоръчвам а, така да направят и, и останалите колеги. Друг един деликатен въпрос във връзка с това становище е за оползотворяването на, на гражданските структури, успоредно с военните и да кажа, опитал съм се да проявя реализъм, да се съобразя с вече установеното. Както в Европейския съюз, така и на по-широко международно равнище. Така че съвсем ясно съм е, посочила, че достъпът до военните способности следва да бъде последна мярка. Понякога тази последна мярка е и първата, която е налична. Давам си сметка за това. В същото време, е, често казвам, тук говорим за така наречените насоки от Осло за е, насочването на граждански и военни сили е, при международни е, спасителни операции. Е, тези насоки са възприяти от Европейския съвет, от Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ. Така че тук имаме на лице недвусмислени правила за употребата на военните сили, на военните способности. Не, че не искам да приема измененията, които повечето от тях постъпиха, позволете ми да кажа, от лявата страна на политическия спектър. Въпросът е доста идеологически, трябва да кажа. Но пък настоявам да проявим реализъм е, трябва да гарантираме е, най-ефикасната бърза реакция. Тук не става въпрос за изпращането на въоръжени сили на местопришествието, а за възползване от е, инфраструктурата, от съобщителните връзки, с които разполагат военните в интерес на самата операция. Благодаря. Благодаря, господин Дънжан. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Вебер. Извършила отлична работа. Нейното становище е наистина много реалистично, както и самата, самата тя каза. Не. Тук, нали, особеният момент е за връзката между гражданските и военните структури, рамка такава има, наистина, и тя трябва да бъде е, взета предвид. Е, и аз отвърнам за пореден път, това, това вече бе казано е, във връзка с предходния доклад, това идеологическо подозрение за някаква милитаризация на, на гражданската сфера. Както се каза тук и от госпожа Вебер, това е последната мярка. Прилагането на някакви военни способности. За съжаление, понякога тази последна мярка е единствената възможна. И тук говорим за транспортни средства, въздушен транспорт особено, трябва да си даваме сметка, че Европейския съюз, за съжаление, може да очакваме това да се промени, но, но във всеки случай Европейския съюз все още може да решите единствено на а, въоръжените сили. А, така че становището е, е премерено и аз не мога да не подкрепя, наистина, казаното от госпожа Вебер. А, благодаря, заместник председателят Пашко. Има думата. Аз също бих искал да поздравя докладчицата, бих искал да подкрепя и казвам господин Дажа. Е, наистина неизбежно е да се разчита на някакво участие на въоръжените сили в такива случаи. Самата причина, поради която сме се захванали с това, е, че а, такъв капацитет има, той е на лице, е, и ако той не е заед по някакъв друг начин, трябва да бъде използван. В идеалния случай обаче трябва да постигнем етап, на който да интегрираме гражданските и военните способности а, в същото време нещата се свежат и до разходи. Защо в гражданска под гражданска форма, в гражданска структура да дублираме нещо, което вече е на лице, е, просто защото е, съответна техника, е, можем, можем да вземем за пример, е управлявана от хора в униформа. Тези опасения, че, видите ли, поради това хората в униформа ще придобият по-голяма относителна тежест във вътрешните работи на една или друга страна, не, не, не, не състоятелен случай. Благодаря, Брантнер. Сега следвам госпожа Лезинг. Е, благодаря за добрата работа, е, госпожо Вебер. Е, три неща са важни за нас. Едното бе, бе вече е, разгледано по въпроса за връзката между военните и гражданските формирования. Както каза, госпожа, каза господин Данжан, това наистина трябва да бъде крайна мярка и трябва да се прави много сериозна разлика между управление на кризи, на конфликти от една страна и е, е, спасителни и възстановителни работи при бедствия. Те, това са различни неща. Е, Напомня ми в тази връзка изменение 22. Цитирам, подчертава, че реакцията на Европейския съюз при бедствия и така нататък Значи ясно да се каже, че става дума за бедствие. Това по изменение 22, ако е възможно да го приемете, не? Това е важно. Важно е тук да, да се направи оговорката, че е, имаме предвид само бедствия. По-нататък институционалната уредба – каква, каква ще бъде е, ролята на една, на друга служба, в това число на госпожа Ашта, на, на комисията. Необходимо е да комисията да бъде водеща, да се осигури обаче съгласувано с координация с външнополитическата служба. И аз бих искал да внеса устно изменение към трето изменение, както следва. както, както следва. Е, изпълнението на решение на Европейския съюз за е, реакция при бедствия, особено е, хуманитарната помощ, следва да бъде подведомство на комисаря по хуманитарната помощ, като се гарантира е, съгласувано с външнополитическата служба. Нещо като компромис е, е, между това, което е внесъл господин Държан, госпожа Льозинг. Нека си нещата не са черно-бели. Хуманитарната помощ трябва да остане неутрална. Това, това е важно и тя трябва да, да остане ведомството на съответния комисар. Подчертава се по-нататък общата координационна роля на Организацията на Обединените нации. Не би следвало да отнемаме водещата роля на ОНЕ. Ако имаме принос, той трябва да бъде на равнището на, на ОНЕ. Очаквам по-нататъчните е, е, разговори е, по този въпрос, както той бе развит вчера от комисар Георгиева. Um, but from uh, other humanitarian aid NGOs and uh, member states from the German side, the French side, because I think their opinions are very different. Um, and I would like... И бих искала да призова всички да се включат активно в тези разговори. Колега Лежинг. Е, Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо Вебер. Моята политическа група не може да приеме становището в сегашния му вид. Измененията на моята политическа група са отхвърлени от вас и нашата позиция не може да бъде променена. В АФЕТ имаше достатъчно голяма възможност да се отреагира на нашите а, критики, отправени към използването на военни капацитети. Използването на военни части а, по време на хуманитарни мисии не е оправдано от наша гледна точка в посока увеличаване на финансовите средства липсва и политическа воля да се а, изпълнят съответните бюджетни мерки. Дали това е резултат от липса на политическа воля за това, че имаше по-малко кораби, по-малко транспортни а, въртолети по време на, а, на кризи и бедствия. Светът, в който ние живеем, е такъв не, а, защото се ръководи от а, природните закони, а защото е такъв какъвто ние сме го създали. Трябва необходимите ресурси а, да се предоставят на а, гражданските части и те да вземат най-голямо участие при реакция а, в случаи на бедствия. Благодаря ви. Благодаря. Е, искам и аз да направя един коментар. Аз имам опит е, с е, такива проекти и мога да се съглася с казаното колегата Данжон и Паско. Става въпрос за рационализиране на разходите. Ние сме във времена на финансова криза и е една криза, която а, засяга всички държави в глобален мащаб. Трябва да средствата да се разходват така, че те да отговарят на целите, а не да бъдат непременно насочени към граждански а, инициативи и мисии. Тези средства трябва да бъдат изразходвани компетентно не може да оправдана и намесата на а, а, военни части, може да оправдани увеличаването на броя им, когато става въпрос а, за това да се използва техния опит. И а, когато се отнася за това, за неприкосновеността на тези а, цивилни части, които участват в хуманитарната мисия. Комисията иска ли да вземе думата? Комисията иска да благодари най-вече на групата, която се занимава с този важен въпрос. Както каза един от ораторите, комисията едва вчера а, внесе съобщение по различните предложения на, за увеличаване на капацитета в случай на природни бедствия и инициативата на комисар Георгиева, която отговаря за хуманитарната помощ и реакция при криза. Ще видите цял нанис от предложения, които са насочени в същата посока, както и доклада. И се надявам да чуя отклик. Най-вече по становището и измененията, дискутирани тук, мисля, че комисията има два проблема или обект на загриженост. Първо, баланса, който е изложен и в договора между институционалната роля и компетенции на комисията от една страна и от друга страна върховния представител по външни работи. Особено имам предвид изменение 2, което според нас отива малко твърде далеч в една посока. Може би не отразяват адекватно този крахък баланс. Членове 1, 96 и 214 за функционирането на Европейския съюз ясно казва какви са, какъв е мандата на Европейския съюз в такива ситуации и че всичко това е в компетенцията на комисията. Това е и презумцията, по която и ние работим. И така, в съобщението, което излъчихме вчера, ще намерите между друго и пред другото и предложение за създаване на звено за бързо реагиране, който ще е, включва и а, информационен център и а, стая за а, е, управление на кризата и бърз е, реагиране. Нашето съобщение също предлага този център да работи с службата за външни действия и трябва между двете да съществува тясна координация по всички тези въпроси. Но гражданската а, закрила и хуманитарната помощ са изцяло в мандата на комисията и това трябва да бъде съответно отразено в а, е отразено в съобщението. Част от объркването идва вероятно от терминологията. Смятам, че ма, трябва да сме малко по-ясно дали тук в това становище говорим за от, а, реакция на а, бедствие или за управление на криза, защото двете неща се различават. При бедствие ние откликваме с гражданска защита и хуманитарна помощ. А, понякога обаче тук трябва да се включат и инструменти за управление на криза но първия нормален отклик на земетресение, наводнение и така нататък е да се даде, предостави веднага хуманитарна помощ и защита на населението. А мисля, че в, това измен... в изменение 2 може би е по-добре да се каже crisis management или управление на кризата, а не реакция при бедствие. И при такива ситуация трябва да видим, да, да кажем ясно, че трябва да има съвместна група за реагиране с съответните компетенции. По отношение на военните активи или средства, тук трябва също много ясно да се даде да се разбере, че признаваме, че военните активи могат да играят много полезна роля в реакция и реагиране на Бедствия. Ние изрично го признаваме това в нашето съобщение. Военните активи, средства могат да бъдат изключително ценна помощ а, при а, отклик, при реакция на големи а, бедствия, логистичен под, а, подкрепа, транспорт и така нататък, защото а, съвсем ясно е, че са необходими военните сили, за да военни поделения, за да помогнат в такъв случай. Трябва също ясно да стане, да стане ясно, че по консенсус в Европейския съюз, кога да се прибягва към тях като last resort или последна а, а, възможност. Трябва да използваме, разбира се, военни активи още от самото начало – а, само когато мащаба на бедствието го изисква. Но правилото за последна, а, последна възможност си съществува. Два е бързи реакции. Нашето съобщение признава, значи, че военните активи могат да играят роля им и съобщава, че ще има и по-нататъчни конкретни предложения за координация между комисията и службата за външни действия и в бъдеще ще се внесат допълнителни предложения от е, върховния представител. Две конкретни, два конкретни въпроса. Може ли, ако обичате, каза председателя, да заключите, тъй като времето изтича? Добре, много набързо. По извинение седмо се прави препратка как... Е, мислим, че бойните групи. Мандата, който им се възлага е различен от това, за което говорим днес, бързо реагиране при бедствия. Значи те не са правилния инструмент за реагиране при природни бедствия. И на последно място, изменение 13, където става дума за гражданска защита като последна възможност. Това също не се споменава в европейския консенсус и е предлагаме да се придържаме към терминологията, използвана от е, трите институции. Това беше от мен. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко докладчика. Much better to have The, the communication. Би било далеч по-добре е, съобщението на комисията да бе се появило по-рано. Микрофонът на ораторката. Намираме се Следното положение. Е, Бих мислил да отправим послание до Комисията по развитието е, с нашите пожелания, а след това, когато се обсъжда съобщението, вероятно Нашата комисия ще бъде водеща и дебатът ще начене отново. Но на този етап е, е, трябва да се примирим с това, което имаме. И, и както казах, някои от а, е, нещата, казани от колегите от зелените, присъстват а, в доклада на Комисията по развитието. И там се говори за природни бедствия, аварии, така че благодаря, господин, господин Дънжан. Е, светкавично просто. Съвсем накратко, две неща бяха казани, които засягат моите изменения. Сега аз много добре знам каква е разликата между управлението на кризи и природни бедствия. Е, знам как, как, каква е реалността зад е, за тези думи. Е, нали, тези думи имат своето значение, реалността също е определена. А, обаче в изменение второ, което съм предложил, става въпрос за следно. След като имаме инструменти на разположение, които са приложими в определена кризисна ситуация, то те трябва да бъдат мобилизирани. Може да се говори за по-добро съгласуване между различните институции, добре, но да, да действат нещата по-бързо и по-ефикасно. Аз на това държа. И мисля, че мандата, който се дава на върховната представителка е залог за това. На второ място за бойните групи. Аз разбирам вашите възражения е, от юридическа гледна точка е, вашите възражения са основателни. Аз обаче правя политическо изявление. Неколкократно са правени политически декларации в различни форуми, защото мандата на моите групи да бъде адаптиран, така че да могат да бъдат използвани по-гъвкаво. Става въпрос за политическа декларация. Аз напълно споделям вашето становище, казва председателя. Благодаря и до скоро. И вотерà domani su questo punto. Ще гласуваме утре.